Cominciamo la, la sessione. Откривам заседанието. Добър ден. Започваме с а, приемане на дневния ред. Скъпи Бил Нютон Дън, ти си единствения депутат в залата. Искам да подчертая, че си единствен. Ще го повторя и на застанието на координаторите, смятам, че просто е пълно незачитане на институциите и на респект и на уважение. 9 и 20 минава. Вчера работеше комисията Либе, голямата част от членовете на нашата комисия са част от комисията Либе, т.е. колегите са тук. И, и според мен е това нарочно. Това е нещо като продължение на работата ни от вчера. И наистина изключително се срамувам пред нашите гости. Според мен показваме липса на отговорност, защото колегите трябваше да са тук. Извинявам се на нашите гости. Надявам се колегите да дойдат. Чувам обратно гласа си. Има ехо. Comunque, dicevo, ehm, approviamo l'ordine... И така, нека да приемем дневния ред, като е изпратен. Искам да кажа първо няколко да имам едно съобщение. Това съобщение е свързано за ирландския министр Ана Шантър. Госпожа министра, всъщност преди няколко минути ни прати съобщение, че няма да може да присъства тази сутрин на заседанието ни. Така че времената за изказване ще се променят. И втория кластър, втората група изказващи се, ще се променят малко. Това е втория кластър. Разработване на мрежа за ефикасно транснационална конфискация и е, връщане на активи. Тук ще се променят времената за изказване. Пряко се предава по интернет нашия Нашето застание по-късно на застанието на координаторите ще го обсъдим в 10.30. Извинете, в 17.30 при закрити врата ще има застане на координаторите. Започваме с първата група колеги. Става дума за прането на пари и откриване и отнемане на а, активи придобити от престъпна дейност, използването им за социални цели. От а, стратегическо значение е този аспект на нашата работа. Опитът по места показва, а между другото много магистрати и много следователи ни го повториха многократно, че едно от най- Важните неща, разбира се, е да арестуваме и да задържим и да осъдим престъпниците. Но от друга страна най-голямата полза ще дойде от иземането, отнемането на тяхното имущество и използването им за социални цели. Какво означава това? Всичко това, което притежават престъпниците, а са го придобили с насилие или с злоупотреби, трябва да им бъде отнето и да бъде върнато на обществото. Тоест, точно за това ще говорим сега. Пър, първи е Педро Гомес Перейра, който е специалист по тематиката от Базълския институт за управление. Той ще говори за ново европейско законодателство, което ще даде възможност конфискуваните активи да бъдат използвани за социални цели. След това Иан Дейвидсън, който е от Асоциацията на ръководителите на полицейски служби. Той ще говори за откриване и отнемане на а, активи, придобити от престъпна дейност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 Благодаря, господин председател. Благодаря на председателката. Разполагате с 30 минути. Господин Перейра, благодаря ви, госпожо председател. И добре дошли на всички присъстващи. За мен е голяма чест да участвам в вашето заседание днес, за да ви представя резултатите и препоръките от проучването на име новото законодателство на Европейския съюз, позволяващо иземване на активи от криминални организации за цели на гражданското общество и в частност за цели социална насоченост като аз идвам от института в Базел и държа да спомена, че това е неправителствена организация със седалище в Базел в Швейцария. Работим на междуправителствено равнище за превенцията на изпирането на средства и <clears throat> измамите. И нашият институт е, по, е известен с техническата си експертиза при възстановяването на активи и съдебните производства на международно равнище. Имаме също така и богат опит по отношение на финансовите а, злоупотреби. Наш институт също така разглежда въпросите за превенцията на корупцията, изпирането на средства и други подобни престъпления в публичната администрация. По-голямата част от финансирането ни идват групата на Обединеното кралство, Лихтенштайн и Швейцария. за проведение на темата за повторната употреба на изети активи за социални цели. Първо ще обясня как се извършва целият процес. Той минава през четири основни етапа. Първият е преди започването на разследването. Има предварително предварителен етап, т.е. установява се дали има престъпна дейност. Вторият етап е разследването, а именно събиране на необходимите доказателства за на обвинение срещу едно или повече лица в е, извършена престъпна дейност. След това се провежда самото разследване, за да се установи какви точно са каква точно е била престъпната дейност, след което се преминава към изземване на имуществото, като целта ни е да запазим стоеността на имуществото и да сложим край на финансирането на престъпна дейност чрез него. И следващият етап е наказателно или гражданско правно производство срещу съответното лице, извършило престъпната дейност. И на този етап се преминава към обезпечителните мерки и иземването на активите, които представляват четвъртия етап. За целта се издава съответното основание за иземване на финансовите средства или активите. В това отношение Беден Европейския съюз вече разполага с богат набор от законодателни инструменти, които управляват процеса. Както знаете, има редица рамкови решения на съвета, които вече са в сила и които отговарят на различните трудности, с които се сблъскват държавите членки. Виждаме, че в рамките на иземване на активите всъщност има още елементи, които трябва да бъдат доизяснени, а именно происходът на сезираните средства и тяхната цел. Тоест, за какви цели са ще ли да бъдат използвани. След иземването на активите, активите трябва да бъдат запазени по надежден начин и трябва да се запази максимално тяхната стойност, за да могат те да се използват повторно. Целта на проучването, с кое, което ни беше поръчено, е свързано и с крайната употреба на тези активи. В рамките на нашето проучване се опитахме да изготвим регулации на, или правила на европейско равнище за повторната употреба на а, изетите активи. Разработихме методология, която се основава на предварително изследване и въпросник. Въпросникът беше изпратен на представители на гражданското общество в отделните държави членки едно от основните ни предизвикателства при извършването на а, това проучване беше даване на определение на повторна употреба на активите и на понятието за социални цели. Липсва ясно определение на тези термини. И всъщност определението на тези два термина е много различно в системите на отделните държави членки. Като имахме предвид тези важни елементи, се спряхме на следните ключови елементи. Правната рамка на държавите членки разгледахме съдебната практика, както и практиката на равнището на Европейския съюз. Разгледахме институционалната рамка и целта на анализа ни беше да установят законодателството, което е в сила на местно и регионално равнище, което позволява повторната употреба на изетите активи за социални цели. Беше анализирана също така системата практика на Съда на Европейския съюз, като целта беше да се установи каква е крайната употреба на изетите активи в рамките на институционалната рамка и направените законодателни рамки на отделните държави членки, се опитахме също така да установим и за какви социални цели могат да се използват конфискуваните активи. И накрая се спитахме кои са актьорите, които могат по най вещен начин да използват повторно иззетите активи. Съсредоточихме се върху този последен елемент, е, като разгледахме опита в е, различни държави членки, дори и в тези, които липсва понятие, конкретен термин, повторна употреба за социални цели. Що се отнася до рамката на европейско равнище, има различни рамкови решения относно изяването на активи и в честност за иземването на активи, придобити от престъпна дейност. В Европейския съюз също така са изготвени редица проучвания редица доклади относно различните стратегии за иземване на тези активи и всички стигат до извода, тези проучвания стигат до извода, че престъпната дейност има и социална цена и в частност престъпната дейност на организираните престъпни групи. Трябва да отбележим също така. В частност един доклад на име организираната престъпност в Европейския съюз. Това проучване беше изготвено по поръчка на комитета, на комисията, извинете, по граждански права и свободи, в който се говори, че повторното употреба социални цели на сезираните активи е добър начин за борба срещу организираната престъпност, тъй като тези конфискувани активи не са просто изети от организираната, организираните престъпни организации, но а, могат да се използват активно в превенцията на организираната престъпност, но също така и за насърчаване на економическото и социално развитие на съответната държава членка. Трябва също така да отбележим, че дори да липсва а, законодателство конкретно върху крайните цели на употребата на сезираните активи и определение за използване на тези активи за социални средства, все пак има различни опити за съгласуване на съществуващите национални законодателни рамки по отношение на иземването на активи. Тъй като няма, както вече казах, законодателна рамка на, равнището на Европейския съюз, всяка държава членка разполага с правомощия да определи собствената си законодателна рамка. и съответно борбата срещу трансграничната организирана престъпност зависи от сътрудничеството между държавите членки във всеки отделен случай. Разгледахме положението в 6 държави членки. средства, с които разполагах, разполагахме, ни позволиха да разширим изследването си в други държави. Така че разгледахме България, Франция, Федерална република Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. Както и Ирландия тези държави членки бяха, определ... бяха избрани по предварително определени критерии, а именно наличието на законодателство за управление на запорираните или изети активи, съществуването на специфичен орган, който се занимава с тази дейност, например орган за сезиране за конфискуване на активи. ролята на международните финансови организации по отношение на вътрешн, за вътрешните отношения между държавите членки и отношенията им с държави извън Европейския съюз, както и наличието на а, разлики между системите в отделните държави членки. Това бяха критериите, на които избрахме шесте държави членки, обект на нашето изследване. А сега бих искал да се спра на две държави България и Италия, тъй като това са двете страни с най-разработено законодателство в тази област. съгласно Виенска, комисията от Венеция, извинете, в България имаше много проблеми с организираната престъпност и съответно в страната се разработи система за иземване и конфискация на активи, придобити от престъпна дейност, както и за тяхното управление. По този начин се търсеше, се цели да се постигне една цялостна стратегия за борба с организираната престъпност в България. За целта съществува и закон за изяване в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. И това, е, този закон позволява всъщност да се пристъпва към съответното иземване. Този закон позволява иземването и повторната продажба на имуществото. Може също така да се предвидят и специфични мерки за продажба на имуществото преди неговата стойност да е намаляла поради амортизация или други подобни. А, също така, съгласно този закон, държавата носи отговорност за опазването на имуществото и съгласно българските закони всъщност поддръжката на имуществото е за сметка на лицето, от което имуществото е било изето. след осъществяването на иземването, то става собственост на държавата и държавата може да го използва за каквито цели прецени. Тоест няма изискване за използване на това имущество за цели социална насоченост но все пак има и проекто закон от месец май 2011 година и там се предвижда създаването на специфичен орган, който да управлява изетото имущество под егидата на Министерство на финансите. и се предвижда използването на така придобитото и на изетото имущество за проекти с социална насоченост. Съгласно проекто закон на Асоциацията на кметствата в България, Организацията на работодателите и други организации ще бъдат поканени да вземат участие в съвета, ако заявят своя интерес. Получването ни се основава на проекто закона от май 2011 година. През 2012 година проекто закона беше изменен, но изменението като закона са достъпни само в версия на България и нашите специалисти не, разпо... не, не, не бяха в състояние с запознат съдържанието на тези изменения но се свързахме с, с служители от Министерството на финансите в България и от тях стана ясно, че измененията ограничават достъпа на гражданското общество до съвета, който ще бъде създаден с а, а, новият пакто закон. Съгласно новият пакто закон, ще бъде а, изетите активи ще се събират в специфичен фонд, и ще се използват за социални проекти, като например насъчаване на малките и средни предприятия или е, проекти за е, разработване на социалната помощ в определени региони. Така че имаме конкретни примери в е, България за действия на държавно равнище за използване на изсетите активи за социални цели. И след приемането на проекто закона, действително вече ще може да се говори за използването на взетите активи за социални цели. Съгласно законодателството. Сега преминаваме към Франция, където имаше промяна на наказателният кодекс през 2010 година с цел улесняване на иземването и управлението на активи, придобити от престъпна дейност. Залта беше създадена агенция за управление на а, изетите и конфискувани активи. И тази агенция отговаря за централизираното управление на изетите активи, както и за тяхната а, повторна продажба. На практика а, действителният собственик на активите ще отговаря за тяхната за тяхната продажба, като целият процес ще се управлява централизирано от агенцията, като целта е да се намалят средствата, свързани с опазването на конфискуваните активи. Няма обаче специфични разпоредби в наказателния кодекс за употребата на конфискуваното имущество на регионално, департаментално или друго равнище. За сметка на това, се предвижда създаването на специален фонд, за събиране на, на имуществото, конфискувано от престъпна дейност, свързана с трафика на наркотици. Няма обаче разпоредби, които да предвиждат употребата на средствата, идващи от тези конфискуван, това конфискувано имущество, за мерки насочени за борба с трафика на дрога, но на практика средствата от този фонд се използват е, от редица организации именно за програми за борба срещу а, наркотиците, разпространението им и трафика на наркотици. Трябва да отбележим, че френската държава направи големи усилия сред след случая Малаки, който беше разкрит от Transparency International и други неправителствени организации. И през 2010 година бе започна разследване следствие на сигнал, подаден от организации, борещи се срещу корупцията. и се очаква съдебното решение по този случай да позволи на гражданското общество да участва по-активно в борбата срещу организираната престъпност. Сега преминаваме към Италия. В момента Италия е единствената държава в Европейския съюз, която разполага с специал, специфично законодателство по отношение на преразпределянето и употребата на конфискувано имущество за социални цели. Според италянското правителство, даден вид имущество, в някои случаи дори и недвижимо имущество може да се използва от регионалните власти и различни кооперативи на местно равнище. През 2010 година беше създадена на Националната агенция за управление и употреба на конфискуваното имущество, придобито от организирана, от престъпна дейност, извинете. Като целта на тази агенция е да подпомага управлението на изетито имущество. Агенцията може да преразпределя всъщност изето имущество и да го предостъпва на органи на регионалната или местната власт, за да може това имущество да се използва за социални цели. Но трябва да отбележим, че имуществото продължава да бъде собственост на а, публичните власти и не може да се използва за целите на проекти, управлявани от трети страни, като, например, неправителствени организации или организации с идеална цел. На екрана виждате механизмът на действие в Италия. И държа да отбележа, че този механизъм е в сила само по отношение на недвижимото имущество. Що се отнася до движимото имущество или а, финансовите средства, банковите сметки или средства инвестирани по някакъв друг начин, този вид имущество попада в държавната хазна и не се използва за проекти със социална насоченост. много да се върнем на дейността на агенцията в Италия. Тя извършва изготвя статистически извадки за употребата на, на конфискованите активи за социални цели и също така изготвя база данни, съдържащи информация за конфискуваното имущество. Доскоро близо от 90% от имуществото се предоставяше на местните регионални власти и агенцията наблюдава и контролира повторната употреба на това имущество, за да се гарантира, че тези активи няма отново да попаднат в ръцете на организираната престъпност, но и за да се гарантира, че това имущество наистина служи за а, целите, за които е предназначено. Агенцията има право да преразпределя тези активи и дори има право да определя специфичен комисар или специфичен а, управителен съвет, който да поеме управлението на имуществото, ако то не е управлявано по надежден начин. Преминаваме към а, пример на Германия. Съгласно българското и френското законодателство, изземването се основава на задълженията на лицето, занимава с престъпна дейност и неговите задължения по гражданско-правните разпоредби на съответната държава. Положението в Германия е малко по-различно. Там уредбата е на федерално равнище и в Германия съществуват специф... специфични служби, които се занимават с а, изяването на имущество подобити от престъпна дейност, което участват представители на полицейските и на съдебните служби. В Германия няма законова рамка за използване на изетите, изетото имущество за социални цели. По този начин изетото имущество попада в общият бюджет и може да се използва за различни цели. Тоест, тези средства в крайна сметка могат да се използват и за цели социална насоченост, но това не е конкретна на тяхно предназначение. Предвижда се част от тези средства, т.е. 60 000 евро годишно, да се използват от Сената и Конституционния съд, а 24 000 евро се отделят за работата на службите, занимаващи се с правата на жените, на децата и социално слабите. И тези средства се използват за нуждите на центрове, подкрепящи жертвите на трафика на хора, на проституцията, както и за подкрепа на хората страдащи от различна зависимост към наркотици. Тоест, виждате, че част от тези средства се отделят за действия с социална насоченост, но като цяло имуществото се управлява и е собственост на държавата. Нека видим какво е положението в Испания. Да много прилича на, на положението в Франция, Италия и България по отношение на режимът за управление на изетото имущество. Като какво ще се случва средствата се решава от съдята във всеки конкретен случай. Предимството на испанският модел е, че се предвижда възможност за действие на гражданското общество. Всеки гражданин като отделно лице или група от граждани могат да подадат сигнал и да поискат започване на разследване, което да доведе в крайен случай, в което може да доведе евентуално до изземване на активи. По този начин гражданското общество може активно да участва в борбата срещу организираната престъпност. И накрая стигаме до модела в Обединеното кралство. В Обединеното кралство съществува механизма Community Back, back, което, което предвижда употребата на средствата от имущество за социални цели. Така, например, по този начин 95 000 е, лири са използвани за такива проекти и всяка общност е, може да предвиди за какво ще се използват средствата в сътрудничество с е, местните полицейски служби. Целта е да се даде по-голяма роля на участието на местните власти и местните организации на гражданското общество в управлението на изетото имущество и средствата от продажбата на това имущество. Трябва да се отбери също така и съществуването на извънсъдебни споразумения. В конкретни случаи става въпрос за шотландско дружество – и съгласно извън съдебно споразумение, това дружество се е съгласило да, да заплати глоба от 6,6 милиона лири за цели за мерки за борба срещу безработицата на младите хора, като това, тази глоба е свързана с корупционни действия. Но въпреки всичко, управлението на средствата остава в ръцете на държавата. Остава ми още около минута и половина, така че ще приключа скоро. В заключение може да кажем, че съществувата законодателна рамка не определя за какво трябва да се използва имуществото след неговото иземване повторното употреба за социални цели е един от възможните начини за използване на това имущество. И а, за това трябва да се определят конкретните методи за използване на изетото имущество за социални цели. Това е и становището на Комитета на регионите в наскоро публикувано в него също становище, тъй като в крайна сметка а, общностите и обществото като цяло оплаща цената за организираната престъпност и затова социалната реинтеграция би трябвало да е а, крайната цел на използването на изетото имущество. При доброто използване тези средства ще даде възможност а, гражданското общество да допринесе за активната борба срещу организираната престъпност. Участието на гражданското общество също така ще увеличи прозрачността при използването на това имущество и също така ще засили участието на гражданското общество в превенцията и борбата срещу организираната престъпност. С вас е позволение ще представя още няколко от нашите заключения. Ще ви поставя Важно е да имаме примери за успешно използване на изето имущество за социални цели. Подобни примери има не само в Франция, имаше и случаи в Испания, където след сигнал на гражданското общество се стигна до разследване на случаи на изпиране на пари в рамките на сътрудничеството с Екваториална Гвинея. Става ясно, че средствата от изтетото имущество може да се използват за подобряване на съдебната система на държавата членка, за да стане тя по-прозрачна и по-ефективна. И също така може да привлече гражданското общество за по-активна роля в борбата срещу газираната престъпност. Мисля, че вече засегнах основните въпроси, дефинициите. Има още няколко въпроса, които остават не доуточнени, особено по отношение на извънсъдебните споразумения, тъй като може да се предвиди и изключването на споразумения между държавата и осъденото лице за това как да се използват конфискуваните активи. Може да има също така и а, споразумения с а, организациите на представляващи жертвите. Тогава създава въпроса, кой точно ще може да се ползва от, от конфискуваното имущество, дали държавата, дали организацията представляваща жертвите. Това е особено сложен въпрос в случаите с трансграничен характер. И стигаме до препоръките. Те са четири на брой. Първата ми препоръка е създаването на съгласувани прозрачни процедури за употреба на конфискуваното имущество социални цели. Може също така да се разгледа въпроса в кои случаи държавите членки могат да използват тези активи конкретно с социална насоченост. Част от а, средствата могат да се използват за социални цели. Не става въпрос за средствата, които се използват за обещетение на жертвите. Това е друга, друга употреба, която трябва да се запази. Втората идея е създаването на база данни за, конфискуваните, за конфискуваното имущество, което ще даде по-голяма гъвкавост на държавите членки при използването на изетото имущество. В тази база данни могат да се обединят статистическите данни за иземванията в всяка държава членка. Третата препоръка е създаването на Европейски фонд, в, в, в който ще събират част от изетото имущество. Този фонд ще се управлява от Европейска агенция и средствата от него ще се използват за европейски проекти със социална насоченост, които могат да проекти, които да, са, да се реализират в Европейския съюз или извън съюза. Тук имаме вече и международно измерение. И четвъртото ми предложение е да се създаде а, система, в, в рамките на която да бъде създадена а, европейско, европейска служба за управление на изетото имущество. И а, този орган европейско равнище ще сътрудничи активно с държавите членки, ще улеснява обменът на информация между държавите членки. Тази европейска служба ще позволи хармонизацията, но използването на сезирното имущество за социални цели. Благодаря сега Яна и Девица, национален координатор на Асоциацията на полицейските шефове. Той ще говори за британския опит при откриването на такъв тип активи. Имате 15 минути. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I've not got much time. Здравейте, дами и господа. Няма много време, за това ще се движа бързо по моето представление. В момента аз работя в Асоциацията на Англия, Уелс и Северна Ирландия на полицейските служители и разследващите органи. Е, участвам в най-различни работни групи, различни проекти за научни изследвания и разследвания на финансови престъпления. Запознат съм с различни финансови престъпления, включително изпирането на пари и работи с регионалните ни екипи по възстановяване и иземване на имущество. Тяхната работа е да разследват сериозната организирана престъпност на трансгранично равнище и а, като част от моята работа а, съм а, инспектирал редица а, полицейски звена и в а, Шотландия, и в а, Англия. Знаете, че те са различни като структура и ползват а, различен подход. Днес ще сравня английската и шотландската система и как могат да се вземат най-добрите елементи от двете схеми и по този начин да се разработи един много по-успешен подход. Тези изводи са на основата на практика, не само на теория. Надявам се, че ще мога да идентифицирам и да ви покажа и положителната и а, не е толкова положителната страна. Сега накратко законодателството и различните методи за отнемане на имущество. На първо място конфискацията, отнемането. Вие сте запознати с тази част. Освен това имаме възможност и за гражданска конфискация на стойност над 1000 британски лири а, парични средства. А, това е един процес, който може да тече паралелно с наказателното производство и се използва често от агенциите, които се занимават с разследват организираната престъпност, а не от полицейските части. Освен това, има възможност и съдилищата да наредят отнемане на имущество по някаква друга причина. Например, ако имаме лице, което разпространява наркотични средства от, да речем, автомобил на улицата, то тогава полицията има възможност да отнеме този автомобил. Тези правомощия са полезни а, и се използват а, както трябва. Разбира се, а, необходим е режим за конфискация, който да се спази в съответния случай. Пропорцията е, е малко странна на, що се отнася до средствата и имуществото, което се отнема. 50% от тези средства се използват от регионалните екипи, които аз координирам. останата част е за Home Office или Министерство на вътрешните работи, които обаче не се използват за социални проекти. Тук говоря за имуществата, които се отнемат, а не за паричните средства. При паричните средства имаме 50 на 50 от Министерство на вътрешните работи и 50% за разследващите служби, които са били част от а, случая. А при, а, обратно при отнетото имущество, 50, другите 50% са разпределени 18,75 на разследващите звена, 18,70% на Кралската прокуратура и 12,5% на съдилищата. И така, тук трябва да се определи какви са целите, които се преследват с използването на тези, тези това имущество и тези парични средства. Положителните страни на английската система има добра и ясна финансова отчетност при отнемането на повече имущество и действително така се мотивират повече полицейските а, служби. А, това обаче не винаги е така. За съжаление обаче финансовото разследване не съществува единствено и само за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Те все пак трябва да разследват и всички други а, престъпления, които съществуват. А, и а, виждаме, че не се а, превръща а, много лесно в а, а, ясни а, данни и всичко това, което се отнема в а, а, парични средства. И а, не винаги всичко може да е прозрачно. От а, негативна гледна точка. Тази система предизвиква една концентрация върху лесните победи и бързите удари, с които могат да се а, получат бързи резултати. Виждаме, че в повечето случаи нарушителите а, след а, съответното престъпление разходват средствата и това е а, начин да се разследва по-ефективно. също така, обаче, ако имаме в а, бюджетите, връщане на тези парични средства и имущества, които се отнемат, то тогава това ще повлияе много сериозно на бюджетите и разпределянето на бюджетите а, принципно. А, полицейските служители трябва да са наясно, че основната им цел е да предотвратят а, престъпните действия, дейности, които вредят на нашето общество, а да нямат за основна цел отнемането на финансово а, и а, друго имущество. И така, с а, един подход по-скоро от а, страна на финансовото разследване води до много по-широки ползи в крайна сметка. И това е, което ние обсъждаме като практици и теоретици в Обединеното кралство. виждаме една промяна на подхода, което е нещо положително. всъщност това като опасност за преследването на отнемане на имущество като основна цел не е нова опасност. В Съединените щати Крис Метърс предупреждава, че по този начин не трябва да се превръща а, разследването в един център за а, генериране на средства, а да има връщане към основното предназначение и мисия на тези звена. А, още през 1994 година Джефри Робинсън казва, че а, ако отнемането на имущество и ам, финансови средства се използва като примамка за правоохранителните органи, то тогава става много по-трудно да се разследват е, изключително по-важни е, случаи, където единствената награда накрая е осъдителна присъда. Ето защо е, има някои опасности в английската система, където отнемащите органи могат да използват имуществото, както смятат а, са най-добре. Базата данни в Единето кралство, което използваме за а, престъпната дейност, а, се използва също така и за определен, определен на критерии. Тази система а, показва, че 30% от организираните престъпни групи, техните членове водят а, такъв начин на живот, който позволява да се регистрират и установи тяхното неправомерно придобито имущество. Законодателството на Обединеното кралство за изпиране на средства е добро, но не го използваме така добре, както бихме могли защото сме твърде насочени към преследването на паричните средства за отнемане. Има наистина опасности, ако не се използват добре средствата и не се правят необходимите аудитори. Шотландския модел е доста по-различен. През 2010 година всички а, събрани средства и имущество са част от а, схемата на име Cashback for Communities, а, в която всичко се връща обратно за използване в а, общността. А, и също така по този начин се отклоняват младите от а, възможни престъпни дейности. Но, за съжаление, в Шотландия има един натиск да се използва английската система и английския модел. Виждате как а, широко се популяризира тази дейност, футбол за момичета или баскетбол. Има ясни доказателства, че подобни схеми имат много положителен ефект а, и това трябва да се приветства и използва. Положителните страни на шотландския модел са ясни, така са, целен, са целенсочени средствата именно в областите, които е необходимо. Също така предоставят средство на а, самите правителства да демонстрират, че те се, а, а, работят срещу организираната престъпност и няма излишна примамка за полицейските, а, за правоохранителните органи да преследват именно тези парични и имуществени посоки. И така а, концентрацията върху а, организираната престъпност остава. Шотландските звена са много добре подготвени и, използва, и там се използват наистина а, в общността средствата, но за съжаление нивото на финансовите разследване не е толкова добро, колкото би трябвало. И а, ние смятаме, че трябва да има специализиран а, финансов разследващ а, в финансовото разследване служител, полицейски на всеки 100. Това сочат нашите изследвания. Много ограничени са инвестицията в 3 от 8 от шотландските полицейски области с по-голяма целенасоченост там. Там трябва да се използва повече средства именно за целите на тези разследвания. Господин Дейвидсън, е, казва председателката, ако може по-бавно. Извинявайте, казва ораторът, бързах заради времето. Е, и така в Шотландия е, стигаме до много положителни резултати, които увеличават и нивото на конфискувано имущество и отнети парични средства. Ясно е, че този целенасочен подход има много добри резултати. И така, полуките. В английската система има доста ползи, но няма добър контрол за използването на средствата и имуществото, като че ли ние попадаме в клопката, описана от Крис Матерс и сега зависим твърде много от тези отнети имущества и парични средства за нашия бюджет. От шотландския модел можем да видим всички ползи за общността, и също така виждаме, че нивото на имущество, което е отнето, се увеличава. Различни са целите, които искаме да постигнем. По-добра компетентност, по-добра възможност да се справим с организираната престъпност и да се увеличи страха на престъпниците, че ще бъдат възпрени. не означава, че различните а, части на полицейската дейност не са еднакво важни, но а, някои показват по-добри резултати и не винаги става въпрос само за отнемане на имущество. И накрая всички тези разследвания имат а, добро въздействие върху развитието на нашите възможности. Има положителни страни на двете схеми, които могат да бъдат комбинирани. Принципът, според мен, е наистина да се връщат всички тези парични средства и отнетото имущество в полза на общността. ако на второ място се използват към а, самите агенции и служби, всички средства и имущество, то тогава то трябва да се е, контролира много внимателно. Трети вариант е да се използва за образование, събраното като средство и имущество. Проблем представлява включването на отнето имущество в основните бюджети и трябва да правим бдителност това отношение. Трябва също така да има и специализирани следователи или разследващи служители като част от системата. Необходимо е също така да се има предвид и негативното последствие, когато това става основна цел Не би трябвало да се задържат средствата от страна на службите, а напротив да се връщат в дейности за общността. Макар да могат да се използват събраните средства с добра цел, не винаги това се случва. Благодаря ви. Преди да започнем с дебата, искам нещо съвсем накратичко да кажа и по отношение на казаното от господин а, е, Перейра. Той говореше за необходимостта да се използва социални цели тези а, е, средства, имуществото и аз трябва да подчертая, че Европейския парламент тази седмица, последните месеци, работим точно по една директива за конфискацията. За съжаление, трябва да подчертаем, че предложението на Европейската комисия не предвижда нищо за използването на тези средства, след като те бъдат иззети или отнети. Ние с колегите от Либе се занимаваме точно с това, да запълним тази празнина, която присъства в документа. Както знаете, огромни са разходите на държавите за поддържане на това отнето имущество. В Италия многократно към мен са се обръщали такива дружества, които в момента биват управлявани по такъв начин и онези, които администрират такива и типове имущество от името на съда, от името на държавата, обясняват колко е трудно да се поддържат а, тези а, имоти и те да бъдат на конкурентно ниво поддържани. Това не бива да се забравя, защото ако трябва да вземаме предвид законодателството на по-напредналите държави в Европейския съюз, и трябва да цитирам своята страна в този контекст, трябва да се избягват и определени грешки. Тоест, да се види какво положително може да се направи, за да се коригират текстовете. Давам думата на нашия доклад, че господин Яколин от две минути. Благодаря, госпожо председател. Сега по отношение на конфискацията. Аз изслушах двамата оратори. Вие също се изказахте по въпроса. Това е изключително важен момент. А още по-важно е да се одобри това предложение за директива, за което говорихте вие. Наистина има празнини в нея и ние се опитваме да ги запълним. По време на двете изказвания се говореше за различни модели. Българския модел, италианския модел, друг опит, например испанския опит. Всички те заслужават внимание. Но според вас, имайки предвид нарастващата роля на престъпния състав, конфискация или отнемане и незаконно придобито имущество, от корупция, от пране на пари, какви допълнителни стъпки трябва да направят европейските институции в изготвянето на един общ текст, където да са записани всички тези престъпни състави, както и използването на средствата за социални цели. След като бъде отнет имуществото, какво да се случи с него. Така че като този качествен скок, който трябва да направим в разпоредбите си, за да има напредък, наистина. Значителен напредък в борбата срещу престъпната дейност. Какво е задължително според вас при борбата с организираната престъпност? Благодаря. За Алде, господин Ньютон Дан сега. Благодаря. Извинявайте, госпожо председател, понеже доста от колегите не са тук, а са в други комисии, исках да се извиня е, на нашите оратори и да им кажа, че това не е липса на интерес, а просто има доста друга работа, която в момента тече. Въпрос към господин Перейра. Когато Става въпрос за механизъм за пренасочване на отнетите средства и имущество. Как точно се случва този процес? Има различни служби, които спорят кое къде да отиде, какъв процент или изобщо какво се случва на това, нито, на това ниво. И на второ място, ам, един въпрос и към двамата. Предполагам, че нещата много могат да се осложнят, нещо много кошмарно може да се случи в тези процеси, но можете ли да ни дадете един пример какви са опасностите? И трети въпрос. Дали сте разглеждали процесите и в Съединените щати? Има ли американски опит, който можем да ползваме? Към господин Дейвидсън един въпрос. Тъй като споделяме един и същи роден език. А, смятам, че всяка дума беше много добре претеглена и а, ми се струва интересно да се срещнем допълнително и да задълбочим всичко това. Вие казахте, че а, престъпниците много бързо разходват средствата. Ма как ги използват? Какво правят? Все пак човек не може да изпие цялото шампанско на света. Какво друго правят с тези средства? Много си задавам този въпрос. Също посменахте Крис Метърс. Аз в Google потърсих кой е той, кой е той но а, може би не съм а, написал името правилно. А, кой е той и какво трябва да четем? Ако ми позволите. Cosa fanno con il denaro queste, questi personaggi? Allora, da quello che è emerso dall'autorità giudiziaria. И така, следствените органи, съда, преди време, тук в Брюксел, установиха, че Ндрангетата си е купила и е изпрала за 4 часа 28 милиона евро. Цял квартал си е купила. Къщите, търговската дейност, този квартал, всичко си е купила. Така че искам да покажа това, че знаят какво да си купуват, когато имат пари. Господин Матия. Мерси, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател. Мога да дам друг пример. По френската телевизия при няколко дни имаше репортаж, който показва, че мафията е, действа като лихвари, всъщност заместват банките и по този начин има огромна власт върху населението в редица държави членки, което си е абсолютен срам. Искам да се, изка... да се извиня на първият ам, изказал се господин Перейра. Нямаше, нямах възможността да изслушам изказването му, защото бях на друго заседание, но моята сътрудничка си водеше бележки и ще се запозна с съдържанието на неговото изказване. Има въпрос към господин Дейвидсън. Надявам се той да може да ми отговори. Въпросът ми е дали той е запознат с, с случаи в Обединеното кралство, свързани с отнемане на имущество и дали в случай на отнемане на имущество не в следствие на наказателна присъда, но следствие на гражданска присъда. И в дали се е случвало всъщност лицето да се окаже невинно следствие на отнемането на имуществото. защото сме наясно, че има политически е, несъгласия разминавания в рамките на националните делегации, било то в съвета или в Европейския парламент по точно този въпрос. И съм съгласна с нашата председателка. Съжаляваме, че Европейската комисия все още не е излязла с предложение относно употребата на отнетите активи. Действително смятаме, че тук има сериозен пропуск. На практика предложението на комисията е непълно. Не знаем какво ще се случва с отнетите активи и се надяваме да получим допълнително предложение. Не знам, не съм сигурна обаче дали Европейската комисия и съвета ще приемат предложението на парламента. Благодаря, госпожо Матия. Господин Вайлер. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich äh, möchte zuerst auf den Vorschlag der... Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да се спра на това предложение на комисията. Мисля, че съществува един въпрос тук. Действително, парламентът ще направи своя принос и свързаното с социалните, децентрализирани проекти, което ще предложим, защото смятаме, че е много подходящо това като разходване на средствата и имуществото, конфискувано, отнето от престъпна дейност. Имам въпрос, който е в допълнение на колегата той попита за американски опит. Аз искам да попитам дали има а, организация на ниво обвинени нации, която се занимава с тези а, дейности. Предполагам, че действително би било интересно да се разгледат всички тези островни а, юрисдикции, където се осъществява голяма част от а, дейността и наистина се отчитат този тип обстоятелства. И така, е, от друга страна знам, че при, в Германия доста време отнемат е, процедурите за конфискуване, отнемане на имущество или облаги от престъпна дейност. И понякога няма възможност самата служба да използва средствата, тъй като голяма част от тях понякога се налага да се върнат след приключване на съдебното производство. Какви са бариерите, искам да попитам, при, да речем, една продължителност на производството от година? Благодаря. И накрая, две минути, госпожа Борселино. Благодаря и аз. Извинявам се, че не можах от началото да присъствам и да чуя всичко. От това, което успях да чуя, разбира се, беше много интересно е, и много подробно. Наистина включвате цялата тематика, всички гледни точки. И точно това ми е на сърцето, защото и аз се притеснявам, имам тревоги, свързани с казаното от колегата колегите, които говориха преди мен и председателката Алфано. За съжаление, трябва да спомена италианското законодателство. И пак, за съжаление, ние сме последни, защото от край време, извинете, в началото започнахме, разбира се, ние първи да се занимаваме с тази тема, тъй като имахме сериозни престъпления. и имаме огромно количество конфискувани а, имоти, много по-големи от тези в другите държави. Защото борбата срещу този тип престъпност е отдавна и е довело до конфискуване на този тип имущество. Имуществата биват различни. Не говорим само за големи имоти. Говорим и за дребни парчета, имоти, по-дребни съвсем малки така че много по-трудно да се използват те, ще кажете вие, но може би защото са по-малки, пък по-лесно могат да бъдат използвани за социални цели. Още нещо искам да кажа. Ние започнахме да говорим в Италия за отнемане с Пио Латоре. Пио Латоре след това бе убит, разбира се, от мафията. Закона бе одобрен след като той вече бе мъртъв. Говорим за 80-те години на миналия век имам един закон, където се говори за използването социални цели на тези имоти. имоти това е 96-та, където и трагедията Капаче. Така че единственият закон за конфискуването, който не е записано а, използването на тези средства е още от 80-те години. Да, от една страна отнемаме, обеднява в кавички мафията от нас, но пък ако не се използват тези средства социални цели, те са обект на вандализъм, губят стойността си, защото държавата не може да си позволи да ги поддържа. Така че италианският опит може да помогне за по-бързи решения. За съжаление, в предложението на Европейската комисия такива предложения не са записани. Много е, използва, много е важно да се използва след това тези имоти, това имущество с социална цел. Още нещо интересно се каза, то беше базата данни, както и фондът. Един фонд, който да съдържа средства от незаконно придобито имущество. Ние винаги сме били против продажбата на този тип имущество, защото много лесно пак могат да станат собственост на старите си собственици или на мафиоти. Но ако има някаква част, която не се използва, може да бъде продадена, за да се дадат пари на този фонд, ето така един вид те самоизплащат тези имоти, самоиздържат се. Разбира се, че е важно да се използвате за економически цели, но трябва да се подчерта един друг елемент, който е изключително важен, а то е едно нравствено, морално послание, защото мафията не може да каже, че имуществото, което е конфискуване, са Един вид мафията няма да може да каже, ето това имущество ние го имахме, от него и други се възползваха, сега държавата го взе и нищо не прави с него, т.е. хората губят. А, и е по-хубаво да бъде в ръце на мафиози, отколкото на държавата. Те няма да могат да го кажат. Давам думата отново на нашите гости. По 3 минути за отговор започваме с Гомес Перейра. Obrigado, serei o mais breve possível. Um, sobre os mecanismos. Съвсем кратко. Международните механизми. Попитахте дали има такива за конфискация или за преразпределение на имущество. Да. Имаме една конвенция за корупцията Европейският съюз е подписал тази конвенция на ОНЕ. Двустранно ниво отново. Всяка държава членка трябва да реши как точно да постъпи. Сценариус пезадело que foi perguntado, existem vários sobre o que foi... Кошмарният вариант, сценарий, той съществува, мнозина говориха за него. Мога да ви кажа, да ви цитирам, извинете, един случай, в който бе отнето огромно количество пари, говоря за милиарди, е, милиарди долари, и всичко отиде в инвестиционни фондове. Въпрос. Една държава, как може да управлява един инвестиционен фонд? Държавата не може да управлява такъв фонд. Няма специализираните знания, кадри, за да управлява някакви си инвестиции или въобще някакви ценни книжа от какъвто и да е тип. Докато, както знаете, много бързо могат да влязат в ръцете на престъпни елементи. Сега за средствата, за това къде отиват парите. Например, трябва да ви кажа за, мога да ви спомня един прокурор, който си беше направил зоологическа градина с парите, които имаше. И жирафи, всякакви неща, лъвове, и представете си колко, примерно, струва поддръжката на един лъв, дори само за да го нахраниш. Отделно другите разходи около това. Така значи, че е много трудно чисто технически да се управлява след това един такъв имот, ако ти го придобиеш. Италианския опит е много важен, но нека да цитирам и Колумбия, например. Там има огромен трафик на дрога. Много са високи разходите какво, какво можем да направим. Има различни модели как да се преодолеят тези пропуски. Няма един единствен отговор, едно единствено правилно решение. Има френски модел, има британски модел, където се взема определена сума като глоба и тя трябва да покрие разходите. Или пък предварителна продажба на имущество. Това също е възможно. По този начин се гарантират един вид а, разходите, които ще се направят в последствие. Мисля, че надхвърлих трите минути, които ми дадохте, затова съвсем набързо последен отговор. Госпожа Вайлер. в ООН съществува, но и тук, в Виена, има една организация, която се занимава с данни, свързани с а, дрогата или пък извършва диалог с регионални а, организации. Благодаря. Първият въпрос беше как разходват средствата престъпниците. Може би нашата дефиниция на организирана престъпност е малко подвеждаща в Обединеното кралство. Е, включително може да става въпрос, да речем, за двама кръци, които се комбинират, оберат е, един, е, една къща. И Значи това, което исках да кажа е, че а, след като направят този а, о, ам, обират една къща, да чем след това разходват срещата, пак правят, средствата правят обер и така нататък. Що се отнася до Крис Матърс, това е псевдоним за един агент под прикритие. Имам книгата, мога да ви я дам допълнително името. следващия въпрос. Имаме доста високо ниво а, на доказуемост. Много сериозно се разглеждат в съдилищата. Много сериозна е контрола, но нямам опит за да кажа, а, а, да речем, какво се случва, ако някой е а, няма осъдителна, а оправдателна присъда на края на производството. Що се отнася до американския опит, аз доста контактувам с Съединените щати, по-конкретно с ФБР. Много различно ми се струва като ситуация от тук и ми се иска ние в а, а, а, Европейския съюз, да се сравняваме помежду си, а не а, там. Не се подвеждате от а, а, нивото на а, имущество, което се отнема. Все пак ние нямаме мексиканска граница. Там са много сериозни средства, а, автомобили, включително самолети, хеликоптери а, и действително на, на, на местно ниво има едно а, друго количество, не само на федерално. Следващия въпрос за продължителността на процеса. В Обединеното кралство е средно 22 месеца за отнемане. след осъдителна присъда да се премине през съда. Тоест, представете си, да речем, няколко години самото дело, след това 22 месеца средно, докато се стигне до окончателния процес за отнемане, решение за отнемане на имущество, имущество след това за самото а, налагане на, на мярката. 90% успеваемостта на а, налагането на мерките за а, отнемане. Италиански опит е, е интересен, нещо, което бих разгледал. А, наистина съгласен съм с етиката. При а, база данни имаме такава а, за отнемане на имущество. В момента я преработваме от няколко години всъщност, доста работа е необходима, за да се а, а, стигне до система, която може да се свържи с другите. Не е перфектна. Много грешки направихме, които трябва да превъзмогнем и се надявам, че ще се получим от това. Надявам се, че това отговорих на всички въпроси. Благодаря ви, господин Девицън. Благодаря ви за вашия принос по тази тема, която, както самия вие отбелязахте, както стана ясно от въпросите на колегите, е тема, която много ни вълнува по вече споменатите причини. Ето защо ще ви помоля да оставите писменото си изказване на секретарията, както и да предоставите на секретарията други документи, които според вас могат да ни бъдат полезни в по-нататъчната ни работа по тази тема. Имам въпрос към господин Гамаш Перейра. Извинявам се, дойдох със закъснение. Не знам всъщност кога трябва да знам въпроса си. Дали да го задам сега? Ще задам въпроси на португалски, тъй като иматорът е португалец. Става въпрос за възстановяването на активи. Аз работя в друга комисия, всъщност в комисията Либе, и работя по въпроса за възстановяването на активи, на активите отнети следствие на престъпна дейност дойдох с закъснение, за което се извинявам, но доколкото разбрах, вашето изказване сте направили една отлична идея, а именно да се създаде фонд, и част от средствата, благодарение на този фонд, да се използват за подпомагане на жертвите, но също така и за проекти с социална насоченост. Бих искал да чуя малко повече за този фонд, как според вас той трябва да бъде създаден, каква ще бъде евентуалната роля на парламента като контролен орган на този фонд и какви ще бъдат възможностите за достъп до този фонд на европейските институции и на гражданското общество. господин Гомеш, благодаря ви. Да, споменах идеята за създаването на този фонд. Но всъщност фонда ще се основава на опита, който вече съществува в Шотландия и в Обединеното кралство, от нареченият Community Cash Back, т.е. част от средствата ще се пренасочат към този фонд и тези средства ще се използват за е, подпомагане на жертвите и на гражданското общество в съответния регион. Тоест на местно равнище ще се предлагат проекти и проектите ще бъдат одобрявани или не от а, а, фонда. Фонда ще действа малко като Europe Aid. И а, смятаме, че този фонд може да се управлява от Генерална дирекция вътрешни работи, евентуално сътрудничество с Европол и други институции. Адесо. Благодаря, господин Ферейра. Сега ще поканя да седнат тук следващите гости за следващия ни кластър. E е, ascolteremo nel secondo cluster, dicevo il titolo è Rafforzare il quadro per una confisca. Разработване на рамка за ефикасна транснационална конфискация. Първи е Стефан Оман Сервизи от Генерална дирекция вътрешни работи. Той ще говори за подхода на Европейския съюз към конфискуването. След това ще дам думата на Емил Вандердос от Световната банка, който ще говори за пречките от, на, пред такъв тип конфискация и международните е, развития. По 15 минути на оратор и след това депутатите. Господин Мансервизи. Благодаря. Първо искам да кажа, че много се радвам, че съм тук. Винаги съм смятал, че вашата комисия е важна не само с работата си, но и с тласъка, който дава на различни инициативи за по-добра борба с организираната престъпност. За мен е чест да бъда днес тук отново. По тези конкретни въпроси трябва да отбележи и подкрепата на Европейския парламент към предложението на комисията за отнемането на незаконно придобито имущество. Изключително важна е вашата подкрепа. Това е напълно разбираемо и мисля, че вървим в една посока. Всички заедно. Сега не искам да отнема много време, искам да кажа докъде сме стигнали само, що се отнася до, до конкретните факти, правното съдържание и накрая съпътстващите дейности, не само законодателни, но и по широкия контекст, в който върви тази инициатива. Първо, някои факти. Вие сте запознати с тях по-добре от мен. Първо, организираната престъпност се интересува единствено и само от печалба. Печалбата е огромна. Един от проблемите е, че няма хармонизирано познаване на фактите около организираната престъпност, т.е. нямаме обща картина за реалността, нито пък знаем колко огромен е този феномен. Знаем, че са огромни техните постъпления, знаем някои данни, цен, е, които ни предоставят държавите членки, например в Италия 150 милиарда евро през 2011 и аз съм убеден дори, че цифрата е много по-голяма. Други милиарди цитира Обединеното кралство за постъпления пак от престъпна дейност. Но е, огромен, огромен феномен. На второ място обаче не говорим само за количество, трябва да говорим и за качеството. Организираната престъпност е трансгранично а, явление и затова колкото повече интегрираме економиките си, например единния пазар или това, което се каним да направим, за да победим кризата, бъдещия фискален съюз, банков съюз, та, цялата тази регулаторна рамка, ако към нея няма симетрични инициативи за борба с организираната престъпност, всичко това ще бъде обект на атаки от страна на организираната престъпност и проникването й в економиката. Това е важно да подчертая. Трябва също така да кажа, че транснационална престъпността и тя се възползва от цялата структура на сивата и черна економика. Трети аспект. Пред а, тези огромни събития, и количествено, и качествено. Сумите, които се отнемат, са наистина малки, пропорционално. Отново, няма хармонизирани данни като цифри. Това, което обаче, с което разполагаме, показва, че това е някакъв малък процент от постъпленията. Ето, това бяха някои факти за основните характеристики на проблема, нека да говорим сега за правните въпроси. Защо предложихме конкретна директива? Защото съществуващите инструменти са неадекватни. Рамковата директива, например, не се прилага изцяло и е доста обща. Тоест, не дава възможност да се предприемат ефикасни действия на ниво правоприлагащи служби, на ниво съдебна система, няма трансгранично признаване на отделни дела. Национално законодателство много различно в държавите членки, много неясна обща рамка и за това, ето, имаме нужда от тази директива. През март приехме едно предложение за директива. между другото, то се опитва да отговори и на призива на Европейския парламент за приемане на такъв законодателен акт. Тази директива се опитва да разбере какви според нас са пропуските, които а, забелязваме по-настоящем. Много често също така и баланса на интереси, който трябва да бъде записан. Има ясни правила, що се отнася до разширената конфискация. Това е важно, защото трябва да засегнем и средата, в която процъфтява организираната престъпност. Защото това, това става ясно от всички проучвания и изследвания. Трябва да имаме по-широка картина и съответно по-широка, разширена конфискация. Разбира се, с всички предпазни мерки. В никакъв случай няма сега да отделям време на това, защото предложението ни се опитва да постигне баланс, но пак така наречената разширена конфискация. След това конфискация на имущество на трети страни. Нещо също много важно, защото не трябва активи, имущество да бъдат приписани на други лица, които не биват нито разследвани, нито има проверка за тях, но в по-широкия контекст на организираната престъпност биха могли да са част от такъв тип уредба. Така че конфискация на имущество на трети страни. Трето е гражданското отнемане. Много деликатен момент и трябва да се направи избор. В някои определени случаи това може да се направи. Когато не може да се стигне до осъдителна присъда в наказателно производство, то тогава може по граждански път да се постигне до такова гражданско отнемане. А когато лицето е починало, има друг вариант, когато лицето бяга или се укрива и тогава има различни степени на отнемане. След това, компетентните власти, например прокуратурата, биха могли временно да запорират а, активи, ако не се предприемат други действия. Това е така наречената а, предпазна обезпечителна мярка – ако не можем да иземем тези активи, те могат да изчезнат. И е важно да бъдат запорирани. Те изчезват не само в определена държава, те изчезват на единния пазар е, в интегрираната ни економика. И затова е важно да има такива правила, иначе никога няма да можем да имаме определен за налагане на такъв тип обезпечителна мерка, която да е валидно и в друга държава членка. На пето място директивата дава възможност на полицията и на прокурора да продължават да разследват имуществото на вече осъдено лице, ако е наложена конфискация, която обаче е довела до недостатъчно отнети имоти. Тоест да отидем там където средствата може би са се превърнали в нещо, не пряко свързани с престъплението, но е свързано с лицето, което е извършило тези престъпни действия. Тоест, да може да продължи да се разследва. След това има правила, свързани с управлението на имуществото, Държавите членки трябва надлежно да управляват тези активи, защото едната от е, техниките на организираната престъпност и на мафиите е да се опита да намали стоиността на това имущество, за да може после да си го закупи отново или то да не е безполезно. И т.е. когато вече държавата ги придобие, те да не струват нищо. Тоест, трябва да махнем това, това жило, с което те разполагат и да не стане така, че организираната престъпност да управлява по-добре от нас активи. Слушах дискусиите и точно тук, като че ли трябва да работим повече, аз ще продължа да работя по този въпрос, за да се изчисти и текста. И накрая, не искам да говоря много за това, но всичко това е много деликатно, защото е на ръба на презумпцията за невиновност, на защитата на гражданските права, така че трябва да има необходимите предпазни мерки, които да защитават основните права на гражданите. Знаете какво се предлага в този смисъл. Не искам да навлизам в подробности за това какво се случва сега на интеринституционалните преговори. Ще има дебати едните дни по въпроса с държавите членки, че нещата текат. Искам обаче да отбележа, от гледна точка на Европейската комисия, че има много тревоги. Това не е революционен подход персе. Трябва да работим на базата на 83-ти член, трябва да се правят известни компромиси, но има доста спекулации. Ще говорим за това, когато тези преговори между институциите стигнат до съответния момент. За съжаление обаче нещата не вървят особено добре според мен. Има риск да накрая да се стигне до най-низкия общ знаменател и ако има силни правила на национално ниво, се казва, то тогава няма нужда от стрикни на европейско. Не е така. В а, подхода си, ние сме убедени по причините, които споменах по-рано, че трябва да имаме по по-голяма хармонизация на европейско ниво или пък Общите национални законодателства ще дават възможност на организираната престъпност огромни възможности да се възползват от тези различия И трябва да се опитаме да създадем такава рамка, че нашите правоприлагащи органи да могат да работят заедно. Трябва да бъдем бдителни. Това се прави по един легитимен начин, но, но пак исках да привлека вниманието ви към това, защото се намираме в един такъв деликатен момент, в който има тенденция да се търси е, на всяка цена компромис. Защото не може години от друга страна да се обсъжда този въпрос. Но пък занимаваме се с един въпрос, който е един от най-деликатните, най-важните. Е, можем да го свържем дори с економическата криза, потребността да е, изведем сивата економика наяве, да защитим инвестициите, да може хората да правят бизнес по един законен начин, а не само да се търсят преките пътеки, които винаги минават през организираната престъпност. Защото организираната престъпност е индустрия и то на ниво единен общ пазар. Те си имат хармонизирани правила, а ние трябва да хармонизираме правилата така, че законната индустрия да може да си върши добре правилата и да ударим незаконните дейности на ниво единен пазар. Ето така стоят нещата имаме възможност да говорим през едните седмици и месеци по въпроса. И накрая двете съпътстващи дейности, които са много важни. Едното е службите, които ще се занимават а, с е, отнетото имущество. В, в, в, в работен порядък са нещата. Законодателство има от 2009, сега има мрежа една мрежа, която работи с Европол, работи добре, но тя трябва да стане и по-активна. Можем дори с финансиране да помогнем. Новата финансова перспектива би могла също да даде подкрепа на дейности по отнемането, например, по споделянето на информация – централизирания регистр на банковите сметки. Това също ще бъде добре, защото така ще знаем какво се случва на ниво Европейски съюз. И най-добрите практики също трябва да бъдат обменени. Това е много важно, защото трябва на практика да работим по-добре, а не само да творим закони и да събираме информация. На второ място използването на отнети имоти или общо имущество. Независимо от волята и желанието си, това не можем да го включим в предложението. Има проблем с правното основание, така че не е възможно да се включи. Търсихме всякакви начини, по някакъв начин да го включим, за да хармонизираме ползването на отнетото имущество, но не можем. Първо, поради правното основание и на второ място няма законодателство във всички държави членски, което да е в този смисъл. Така че и основата за хармонизиране е доста, доста плаваща. Така че трябва да се изпрати ясен сигнал, че това е посоката, в която трябва да работим заедно. Знаете го по-добре от мен, това е изключително важно. Първо, защото организираната престъпност се води от парите, от печалбата и колкото повече ги удряме там, толкова по-ефикасни сме. На второ място има ясни политически и социални последствия. Т.е. показваме, че държавата, демокрацията, демократичните институции са по-добри, са по-способни от а, престъпниците и съответно връщат всичко това в ръцете на обществото. Мафиите контролират много добре територията. Те убеждават а, хората, че колкото повече се възползват от техните услуги, толкова по-добре. А ние трябва да покажем, че държавата а, си връща тези територии и създава законова економика на места, на където, където а, тя е била сива. Трябва да се работи в тази посока. Готови сме да работим с вас, да видим докъде може да се стигне, но наистина няма как да се хармонизира използването на а, тези отнети средства. Много се радвам, че има подгрупа платформата, която се занимава с тази тема. Това може да подебри създаването на обща култура, да се със... сравняват факти и така нататък. Това може да се допълни и от конкретни действия, финансирани от бъдещите фондове. Ние сме готови да работим в тази посока. Това е посоката. Имах възможност да посетя някои отнети е, имоти, които се използват за социални цели в Пулия. Това, което ме впечатли най-вече, не е, че отново се използват и от тези имоти се изпо... са продуктивни, а това показва и това, което ме впечатле и че гражданите са се върнали към обратния си начин на живот. И сега мафите отново атакуват този тип имоти и се опитват да разрушат основите на този успех. Искат да покажат как. А ето тук не се произвежда нищо, те унищожават а, реколтата или. И искат по този начин да попречат на обществото да функционира нормално. Това е техен подход. Това е. Това исках да ви припомня. Вие сте запознати с всичко това. Така можем да вървим заедно и да бъдем подготвени за преговорите, за да имаме резултат, който да отговаря на размера на проблема. Благодаря. директоре. Благодаря. Сега давам думата на Емил Вандер Дос Световната банка пречките пред отнемането на имущество. Благодаря. Chair, distinguished committee members уважаема госпожа председател, уважаеми членове на комисията, дами и господа. Много ви благодаря за възможността да се изкажа пред вас днес. Аз съм Мил Ван Дердос и участвам в инициативата за възстановяване на активи, лансирана от Световната банка и службата на ООН по наркотиците и престъпността. Инициативата беше започната през 2007 година в опит да се конкретизира обещанието в глава 7 на конференцията на ООН за борба срещу корупцията. В нея се определя принципът за отнемане на активите, а именно факт, принципът, че активите, които са придобили с престъпна дейност, трябва да бъдат върнати в техните държави по происход. За целта започнахме действия по три насоки. Работата ни се основава на три стълба. На първо място е важно практикуващите, занимаващи се с възстановяване на активите, т.е. правоприлагащите служители, прокуратурата, службите за борба с корупцията са наясно какво точно правят и че са добре подготвени за финансови разследвания и че са наясно как могат да получат сътрудничество и помощ от други държави членки. Зато е важно да се подобрят експертните познания на практикуващите по целия свят и ние работим в тази насока, изготвяйки много подробен наръчник, който обяснява стъпка по стъпка процедурата за възстановяване на активите имат се предвид и стратегическите преимущества на използването на наказателно право, наказателно право или гражданското право. Има конкретни насоки за извършването на финансово разследване, какво може да се намери в банковите сметки, как могат да се иземат средствата и т.н. Вторият ни стълб е свързан с разпространението на нашата идея, а именно за да гарантираме, че различните международни организации взимат предвид проблематиката на възстановяването на активите и се опитват да подобрят стандартите за информацията, която се съдържа в банките и която е необходима за успешното разследване на, анти... на случаите на корупция. Ясно е, че всеки голям корупционен случай е свързан с редица корпоративни структури и компании, които, са, които вързват извършите корупцията лица и активите. И за целта трябва да се подобри структурата и прозрачността на тези структури, за да може действително да се даде сметка кой контролира цялата схема. Това е нашата роля на адвокати и ще се спра малко по-подробно на дейността ни в тази област, в частност по отношение на пречките пред възстановяването на активите. Това е и темата на изказването ми днес. Какви са пречките и как те могат да бъдат преодолени. И също така се отговарям за публикацията Кукловодите или Puppet Masters, където се засяга именно въпросът за това как държавите членки могат да гарантират, че разполагат с необходимата информация, за да открият лицата, които стоят зад цялата сложна схема. Това беше доказка на глобално равнище от арабската пролет насам. Работим все по-тясно сътрудничество с конкретни държави с цел намаляване на корупцията и установяване на центровете, където се запазват активите, придобити с корупционна дейност и съответно мерките, които да гарантират успешното възстановяване на имуществото се по-важна част от нашата работа всъщност е работата на място от държавите членки. Това може би звучи много просто и очевидно, но всъщност едно от най-важните, които правим е, е събира едно място двете заинтересовани страни и като Световната банка, като Световна банка и служба на ООН по наркотиците и, и престъпността ние имаме известен авторитет и можем да играем успешна посредническа роля и ние го правим. И така, стигаме до първата част от изказването ми относно пречките пред възстановяването на активи. Както казах, това е темата, по която ме помолиха да се изкажа днес. Основната пречка, основното препятствие, с което се сблъсква всяка държава членка, която се опитва да възстанови активи, и това е пречка, която съществува и за двете страни, е липсата на доверие преди две години комисар Рединг в доклада си относно конфискациите отбеляза точно същото. Защо, конфи... Защо трансграничната конфискация не функционира на нивото на очакванията в Европейския съюз? Поради една проста причина – липсата на доверие между юрисдикциите на отделните държави членки. И лесно може да си представите, че ако так, има такава липса на доверие в а, една доста хомогенна част от света, като Европа, например, може да си представите колко по-голямо е недоверието между държавите от арабската пролет и международните финансови центрове, например. Ето защо една от основните ни роли е да играем ролята на посредници между представителите на финансовите центри центрове и правоприлагащите служби на отделните държави членки, за да са наясно за цялото, политичес... за цялото политическо напрежение в държавите от Аравската пролет, например, за натиска, казвам, в страна на населението, което иска да се възстановят активите. И от друга страна, правната рамка, в която действа даден световен финансов център. Пак повтарям, посредничеството ни е много важна част от нашата работа и тук съм изградил няколко мрежи. Карин, Арианса, започнахме и а, нова мрежа заедно с Интерпол, като целта ни е да, сред... да служим като последник в преговорите между двете страни. Друг сериозен проблем, с който се в държавите членки е недостига на средства, особено в днешно време. Има недостиг на финансови средства, на човеш, на служители, но също така и липса на достатъчни експертни познания на правоприлагащите служители. Особено важно е да се изгради способност за взаимно сътрудничество между правоохраняващите служби на отделни държави членки. Към това се добавя и липсата на съгласувана политика по отношение на възстановяването на активите и липсата на координация в самата държава членка, особено в а, държавите, които наскоро са сложили край на а, режим, който управлява с много високо равнище на корупция. Ясно е, че там от политическа гледна точка се изискват а, спешни, незабавни мерки, но точно тези държави имат нужда от а, помощ и експертна на подкрепа, за да могат възможно най-добре да подготвят своята дейност и своите искове. И от стратегическа гледна точка подпомагането на тези държави е много важно. Тоест ние, се, ние подпомагаме тяхната координация на национално равнище и гарантираме, че една служба отговаря за възстановяването на активите и останалите държави, държави са наясно, че това е службата, която отговаря за тази дейност. Също така им подпомагаме при създаването на специфични а, служби, които се занимават с разследването и възстановяването на активи. Ще спомена някои препятствия от а, правно естество. Преди малко чухме за гражданското отнемане. Това разбира се е един от проблемите, с които се сблъскваме при разследването на корупционни практики се сблъскваме с лица, които имат имунитет или които са прекалено могъщи и няма как да бъдат разследвани, но все пак има възможност за за действие срещу техните активи, всъщност може да има редица причини, поради които а, ръководителят не може да бъде преследван съдебно, но все пак има механизми, които позволяват да се вземат мерки срещу активите. Както казахме, основната цел на корупцията е личното обогатяване и за това трябва да има механизми, които да ни позволят да възстановим това отнето имущество. Друг проблем, с който се сблъскваме, е липсата на механизми за, за а, бързо обезпечаване и предприемане на бързи обезпечителни мерки. Нуждаем се от подобен механизъм. Ясно е, че процесът на конфискация отнема дълго време и затова е важно да има механизъм за бързо, спешно взимане на обезпечителни мерки – това е много важно правно изискване, гарантиращо успешното възстановяване на активите. Този механизъм може да бъде с, част от съдебната система или чрез налагане на санкции, например, чрез запориране на всички средства на име на дадена личност. Това беше практика наскоро доказала се в държавите от арабската пролет имаше един много новаторски подход към а, този механизъм, който даде добри резултати. Още един проблем, който може би на някой ще се стори почти невероятен, е липсата на равновесие между изискванията за осведомяване. В някои държави, ако някой иска достъп до а, информация за банковите сметки, се оказва, че при предоставянето на тази информация а, банката е длъжна да информира и а, собственика на банковата сметка. И е ясно, че ако разследвате едно лице, подобна практика не е особено полезна. И а, за това всъщност се опитваме да убедим държавите членки да не прилагат тази практика, т.е. те да, да не осведомяват собственикът на банковата сметка, че също него има разследване. Разбирам, че тук има съображения свързани с основните човешки права, но не съм много наясно какви точно са тези възражения. Сега да преминем към а, прачките на оперативно равнище. Първо място е е, неясно, неяснотата относно звеното за контакт в съответната държава. Обикновено става въпрос за държави, в които наскоро е имало смяна на политическия режим и не е ясно кой точно отговаря съдът, агенцията за борба с корупцията и някой друг орган. А останалите държави искат да знаят точно с кой орган трябва да се свържат. И затова ние се опитваме да помогнем за създаването на вътрешен национален механизъм за координация в държавата жертва, за да може а, запитващата държава да знае към кого точно да се обърне. Пак, може би това може да ви се стори доста ежедневен проблем, но той е наистина съществен проблем. Друг проблем е свързан с а, с незаконното забогатяване. В някои държави се твърди, че ако а, заплащане, месечното ви заплащане от няколко хиляди, е разполагате с няколко милиона, това е достатъчно основание за а, започване на разследване а, за а, незаконно запогатяване. Други държави не приемат този принцип. И ако се търси съдебно сътрудничество възоснова на незаконно забогатяване, е много възможно да се запускате с негативен, с отказ от другата държава и обяснение, че престъплението на закона за забогатяване просто не съществува съгласно съответното законодателство. Ясно е, че може обаче да се намери някаква сходна разпоредба, свързана с измамите или укриването на средства, например. Така че в тези случаи е по-добре да се разгледа по-внимателно въпроса, да се установи, че тази дейност се попада под определение за едно в едната държава и за друго в другата държава, но че може да се намери някаква основа за сътрудничество. Тоест насърчаваме държавите да не се придържат толкова стрикно към собствената си система и да се опитат да сътрудничат по-активно. Трябва да добавим, че някои държави за първи път участват в процес на в подобен процес от приемането на Комисията на ОНЕ за борба с корупцията трансграничното възстановяване на активи започва да се разпространява доста бързо, но все още има държави, в които тази практика не се прилага и в този случай е ясно, че първите опити най-вероятно ще са неуспешни или няма да отговарят на всички законови изисквания. И затова, пак казвам, ние се опитваме да помогнем на държавите да преодолеят тези пречки и ги им помагаме да отговорят на всички изисквания при подаване на искане за международно сътруд... съдебно сътрудничество. Също така работим и с световните финансови центрове и ги насърчаваме да сътрудничат по-активно с държавите, които искат възстановяване на активи. Отново по отношение на на установяването на чуждестранни банкови сметки. Радвам се на идеята за съставане на централизирана база данни за банковите сметки. Ние също ще се радваме на създаването на подобен регистр. Създаването на световно равнище ще бъде доста трудно начинание, защото много държави членки няма, много държави по света, извинете, няма да са съгласни, но ние искаме поне в, да бъде създаден един механизъм, който да позволява на държавите сравнително бързо да изискат от всички банки в тяхната държава в рамките на 24-48 часа да ги осведомят има ли банкова сметка на името на дадено лице. Разбира се, механизмът не е толкова ефикасен, колкото един централизиран регистр, но е добра стъпка напред. И накрая ще се спра на въпроса за невъзможността да се се здобият с надежна информация относно това на чие име са активите. Обикновено активите не са на името на лицето, извършващо престъпната дейност, обикновено са на поставено лице или на дадена структура или компания. И затова е важно да има достъп до надежна информация относно международните компании, кой де-факто, кой реално ги контролира. И в книгата, която споменах преди малко, The Puppet Masters, се описва точно този проблем и се предлагат мерки за преодоляването на тези проблеми. Единият е създаването на регистра на банковите сметки. Друг възможност е да се гарантира, че всички банки разполагат с тази информация. Съм, че това е широко разпространена практика в ам, Европа, но за нещастие не навсякъде е положението е такова. Има големи финансови центрове, където банките не изискват тази информация. И накрая адвокатите, счетоводителите и всички а, експерти, участващи в създаването на международни компании, трябва при самото учредяване на компанията да си набавят цялата информация от за това кой де-факто е собственик на компанията. Не е достатъчно се каже, компанията е независим доставчик, трябва да се установи за кого се доставя дадената услуга. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега, скъпи колеги, трябва да обърнем внимание на казаното от господин Мансервизи. Показали сме, че много се тревожим по различни аспекти, които отсъстват от текста на директивата за конфискация по отношение на последващото ползване на имуществото. Сега ще ви помоля да започнем първи кръг въпроси към господин Мансервизи, Той трябва да си тръгне веднага, защото участва в триалог. Така че много ви моля кратки въпроси, за да може той да ни отговори. Започваме с господин Яколин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата ни оратори. Нямам съмнение, че престъпната система, която описахте, така както я познаваме, ни налага да предприемем основни стъпки напред, голямо сътрудничество, съдебно, полицейско сътрудничество между държавите членки и един силен инструмент, който също време да е гъвкав. Казахте го вие, господин Мансервизи, трябва да ударим в сърцето криминалната система и най-ефикасното тук би било да отнемем имущество от мафиите и да използваме това имущество за различни цели. Дори и да са символични средствата, може да се използва за социални цели. Вие преди малко говорихте най-общо по темата. Аз съм напълно убеден, казаното от вас, но сред, като изслушвахме колеги в Рим, видяхме, че един голям проблем за използването на такъв тип отнето имущество е фактът, че те се вандализират, има ипотека, примерно наложена различни тежести, е, нещо, което не е предвидено, когато било отнето. Вие казахте, че няма правно основание. Директивата да запише, че имуществото трябва да отиде за социални цели. Имуществото, което е отнето. Казахте още нещо. В различните държави членки не винаги има такъв тип разпоредби, може би с изключение на испанската система – но това не трябва да представлява някакъв проблем, някаква граница, защото ние се опитваме да хармонизираме законодателството и това е целта. Да се опитаме да намерим един общ отправен модел, който след това да бъде повторен в държавите членки. Това според нас е изключително важно. В един конкретен контекст едно имущество, което се отнема от мафиите и след това отива за конкретни социални цели, за борба срещу мафията, придобива символно а, значение. Много не се иска това да стане. Може би посредством някакво задълбочаване на текстовете или по някакъв друг начин, отвъд и над правното основание, да може по някакъв начин е, да се мисли и в тази посока, защото е много важна тази посока. Искам да бъда ясна. Господин Мансервизи преди малко каза, да, няма такова правно основание в е, пакета, но каза, това, което съществува, се размива, раз, раз, губи ясните си очертания. За мен това е огромен проблем. Аз лично, но ако искате и вие поискайте, не може ли да попитаме, господин директор, ние какво можем да направим, нашата комисия, за да може това, което съществува, да не бъде допълнително размито, а да бъде подсилено? За нас това трябва да бъде революционен пакет или директива. Не искаме да се превърне в една нула, защото няма хармонизация на съдебните системи и вече има и държави членки, които са доста скептични и се отбраняват. Госпожа Вайер. Frau Vorsitzende. Ähm, ich möchte auch auf... Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да се спра на проекто директивата. Вие казахте, че според правното основание, а именно член 83, няма как да процедираме а, с а, подобна разпоредба за социалното използване, повторно използване, но а, ако съвета и парламента се съгласят, бихме могли да се спрем на тази тема за повторното използване на изетите средства за социални теми и цели. Ако все пак обединим силите си с комисията Либе тук в парламента, ако двете комисии заедно можем да подадем изменения, тогава ясно ще кажем на съвета, ами вижте, искаме да се промени тази възможност. Има държави членки, които искат инструментите да останат незадължителни. А ние бихме искали това да се обърне. Няма значение да говорим за Германия, за Обединеното кралство. Трябва да има хармонизирани разпоредби. Всички изказали се тук в настоящото изслушване и в последните месеци, всички казват, е, че е хубаво да има по-хармонизирани европейски стандарти. Това не означава всички да действат по един и същи начин на място. Това означава да се направи най-подходящото на място на основата на миналия опит, който е показал своята смисленост. трябва да се обърнем към администрациите, да се опитаме да ги убедим, да ги убедим, че този проект, тази насока няма да се отклони. Благодаря, госпожо Вайлер. Вие много точно сте, се изказахте. Бихме 83.2 да се използва като правно основание. Предложих на гласи госпожа Борселино. Пак казвам, аз и тя бяхме предложили тези изменения. Да се приема като правно основание 83 втора линея от договора за функциониране на Европейския съюз. Така че е, трябва много да се внимава по този въпрос. Госпожа Матия. Мерси, мадам президент. Благодаря госпожо председател. Напълно подкрепям казаното от колегата. Това се отнася и за нашата комисия, и за комисията Либе. И смятам, че и самата колега разбира, че не става въпрос за точно същия дебат. Все пак има колеги е, в комисията Либе, които застават зад държавите си като довод и това наистина не е добре. Що се отнася до Франция, няма истинска воля за хармонизиране. разбирам, че има мнозинство, което подкрепя идеята, но трябва да отчетем и състоянието в държавите членки. Правителствата, за съжаление, Факта понякога нямат желание да предприемат необходимите стъпки за осъществяването на предвиденото в проекта директивата. Парламентът трябва настоява а, за директивата, но няма как да не отчете това, което смятат правителствата по темата. Хубаво е колегите от нашата комисия да разговарят с колегите си от комисията Либе, за да може да провокираме прогрес в тази посока. Струми се, че има смисъл наистина да а, се действа и в политическите групи, да убедим колегите, за да направим необходимите стъпки. Наистина смятам, че парламента трябва да работи с съвета по тази тема. Господин Тавареш има думата. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с казаното от колегите, изказали се преди мен. Трябва наистина да очертаем ясни тактики и стратегии за работата напред, заедно с комисията Либе. Трябва колкото може по-скоро да действаме с тях, да очертаем а, също и взаимодействие с комисията по бюджети и други комисии. А сега ясен въпрос към господин Мансервиси за проблемите, свързани с иззетите а, имоти и имущество е един от проблемите за видимостта на социалните а, дейности а, е да се основе фонд, в който да се внасят всички тези средства. Това може да се действа заедно с Комисията по бюджети. Така ще има прозрачност и крайната употреба а, да бъде ясна, да може жертвите и а, гражданите на място да виждат, да могат да се възползват от а, тези проекти. Това са а, сериозни а, комисии в а, парламента, заедно с комисията по петиции би могло да се работи и така да спечелим сериозна основа, фундамент за това начинание. А сега съвсем накратко а, по другите въпроси. Представителят на, Народнат, на Световната банка спомена а, липсващото равновесие и разликите в различните части на света. От една страна много бързо се действа, когато стане въпрос за тероризъм, а от друга страна няма как да достъпим информация за економически престъпления. Имаме такава а, престъпност и в а, нашите граници, отвъд тях. И така и двамата а, оратори искам да попитам как можем да работим как може да а, се приложи най-добре договора за проследяване на, средства на, на средствата а, от, а, и за тероризъм. Смятам, че това са въпроси, за които трябва да се действа. Благодаря, господин Нютън Дън. Много интересни представения. Много ви благодаря. Нито един от вас обаче не упомена данъчните обежища. И това е отговорност, която споделяме. Ако ние не можем да предотвратим въпросните обежища, то тогава до безкрайно ще има вратички за престъпниците. На второ място, господин Мансервиси, знаем, че наистина държавите членки с неохота взаимодействат. Това е същата история в редица други области. Може ли да а, предложа и във връзка с това, което каза господин Колино, а, да имаме една реална възможност да преодолеем тези а, негативни реакции. Нека просто да кажем, погледнете какъв огромен обхват а, има проблема, колко много а, безработица има и колко много работни места се губят. И мисля, че с колегите тук, и вие, и комисаря, можем да покажем колко е огромен проблема и така да мотивираме широката общественост, която на свой ред да окаже натиск на местните, а, на националните правителства и да каже, ами направете най-накрая нещо. И така, а, следващото лято, когато представяме всичко това пред широката общественост, да се възползваме от тази възможност. Това е моето предложение. На, на колегата с сложно име Вандер Доес де Вилебла. Е, после ще питаме другия участник, защото трябва сега господин Ман Сервизи. Съжалявам, той трябва да си тръгне след това. Значи не мога да задам въпрос сега. Добре. Видо добро. Окей, град. Веднага след това. Госпожа Джанако. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τα ίδια ερωτηματικά που ετέθησαν για την οδηγία. Благодаря. Същите въпроси, които зададаха колегите по директивата, ги имам и аз. Мисля, че парламентът може да окаже натиск върху съвета в една правилна посока. Разбира се, че липсва отлично сътрудничество, но това не е единствения проблем. Един от големите проблеми е корупцията която съществува, когато легитимни предприятия или дружества, за да могат да спечелят търгове за обществени поръчки, финансират служители, политици, т.е. летят подкупи. Има такива случаи, случаи на корупция, най-общо казано. държавата, където са тези дружества, бързо-бързо приключват по политически причини а, съдебните дела, съдебната система като че ли не си сътрудничи с останалите органи и в случаите на отнемане на имущество също имаме такива случаи на корупция. В Гърция, например, замразяват се банковите сметки на заподозрени, заподозрените бягат в чужбина, един момент се размразява, т.е. пада съответната възбрана или запора, няма вече лицето, но парите са свободни и по някакъв начин то може да се възползва от тях. Още нещо искам да спомена. Наказанията в моята страна са изключително а, високи, но като че ли пък има обща безнаказаност. Къде стават тези санкции, никой не ги налага. Трябва да има равни е, възможности във всички държави членки, за да не можеш да избягаш в друга държава, където можеш да минеш тънко, както се казва. Така че е, трябва да има единна система, която от друга страна също така да бъде и балансирана. Това, което е предвидено, трябва да бъде приложено след това. Е, не трябва да има такива бягства и укриване на лица. Ето това са двете теми, които ме вълнуват и които е, на базата на опита могат да споделя. Много трудни проблеми. Интервенто на Мекинтайр. Следен господин Мекинтайр. Извинете, госпожа. My comments and questions Коментарите и въпросите ми са по втори оратор. Правилно ли разбирам, че по-късно трябва да се изкажа? Добре, тогава давам думата на господин Масервиси за отговор. Искам да се извиня, има триалог за обежището, затова нямаше как да успее. А в същото време искам да постигнем и добри резултати и в тази процедура. Благодаря за всички коментари, които са а, критични и провокативни, но и са в правилната посока, така че направим това, което се опитваме да постигнем и то по най-добрия начин. На първо място, ролята на тази комисия, това не е нещо, което аз а, трябва да коментирам. Но ако преговорите по този а, инструмент а, се движат по обичайния механизъм, а именно да се намери компромис. И няма наистина много сериозна подкрепа, че това е много сериозен инструмент, който е много важен в именно този момент за едно а, предизвикателство от страна на организираната престъпност, тогава усилията в тази посока на нашите общества ще бъдат на празни. Разбира се, вие трябва да решите, но определено това, което казахте е много важно. Трябва да покажем с доказателства, с кампания, с подкрепа всичко това. Разбира се, това е ваша задача. Ние с удоволствие ще сътрудничим но вашия принос към докладчика, към комисията Либе, е всичко това е много добре, за да се види, че не става въпрос просто за един компромис по някаква текстова формулировка и че ако не го направим, както сме очертали, тогава ще пропуснем една много сериозна възможност. И факта, че ако нямаме един единствен режим, единен режим, който може да улавя имущество и което да се а, управлява както трябва, няма как да успеем. Трябва да се опитваме да обхванем също така и гражданското иземване, макар че в някои държави няма това като практика за да можем да възпрепятстваме нарушителите да се възползват от облагите от престъпната си дейност. Ето защо трябва да имаме е, и е, сериозни закони на национално ниво, но това не е достатъчно. И така, беше задаем въпроса за данъчните обежища. Това е обект на друга директива, но да, наистина има по-широка дейност, която се извършва и извън а, Европейския съюз, но това не е а, извинение да не хармонизираме. Ясно е, че знаем, а, разбира се, съществуват а, дашни убежища в целия свят и в а, Съединените щати и а, за новоразвиващите се економики, но трябва да си сътрудничим с тези трети страни и а, трябва да знаем обаче, че основата, сърцевината е нашия единен пазар, нашата а, кухня, вътрешната ни работа, която трябва да свършим, за да можем да се ползваме с доверие, когато преговаряме с Съединените щати или с който да било. Ето защо е задължително да имаме хармонизиран подход на наше ниво, за да може след това да работим навън. Типичен а, пример беше Съединените щати. Много правилно вие се спряхте на а, закон за преследване на средствата свързани с тероризъм. Но това е, е нещо, което се ръководи от страна на Съединените щати. И в момента виждаме как е, много от нашите държави членки използват е, тази информация за вътрешно-национални цели. Нека разгледаме малко по-структурирано тази връзка и да предложим нещо, което е подходящо. В крайна сметка, наистина, ако изпуснем това от полезрението си, ще останем с подход на парче. Друг момент във връзка с средствата. Слушах различните идеи, които бяха представени. Аз съм готов да ги обсъдя, да бъдем реалисти. Знаете какви са условията, в които текат преговорите по многогодишната финансова рамка и разбира се факта, че а, последните обсъждания не произведоха кой знае какъв резултат. Те продължават но да представим идея за допълнителни бюджетни а, линии и така нататък, не знам. Но един вътрешен а, фонд за сигурност, където сме малко по-гъвкави, би могло а, да се организира такава дейност. А, наистина, ако проявим а, тази селективност. Това е идея, която не е далеч от нашия, нашата линия на мислене, но какъв ще е окончателният резултат, каква ще, какво ще е правното основание, тук трябва да внимаваме и да а, отчетем това, което се отнася от едното досие за другото и обратното. И да видим какъв е компромисът. Да речем 70% да се разпределят а, споде... за споделено ползване. Просто като пример за нещо, което може да се направи. По правното основание вече казах. За това, което можем да направим днес. Член 83 е единствения възможен. Говорим за хармонизация на основата на законодателство, което вече съществува. Имаме рамкова директива, която е въведена, която теоретично е много по-широка, но а, на практическа, от практическа гледна точка има своето ниво на ефективност, защото тя е се разглежда от друга гледна точка, не от гледна точка на хармонизацията а, от гледна точка на взаимодействието. И така, с този проект искаме да направим още една а, крачка напред при хармонизацията, а, да видим как може да се включат тези социални мерки, които не са правно обвързащи. Също така да разгледаме 83.2 И сега, ако сме изправени пред риска за разводняване на идеите, по-скоро нека да се концентрираме на този етап по темата, за да говорим по-скоро по същество, а не за компромис. Това би било една много важна роля в страна на комисията Крим и а, така да си припомним за какво всъщност говорим. Благодаря ви много. Извинявам се още веднъж, че трябва да напусна, но а, колегите ми ще останат тук и ще участват активно в а, вашата работа. Благодаря. И аз ви благодаря. Подновяваме дебата. Госпожа Мекинтайр за Вандердос. Yes, thank you, Madam Chairman. Благодаря. Коментар и въпрос. Не чух а, първата презентация, но чух вашата. Знам, че трябва да се гонят а, такъв тип активи, но казахте също така, че не винаги може да има наказателно преследване срещу определени лица и затова трябва да им се вземат активите. Казахте, че някои лица са прекалено могъщи, прекалено силни, за да бъдат разследвани. И това ме ужасява. Ако твърдим, че сме демократи, трябва навсякъде в Европа да подкрепяме демокрацията и да подкрепяме върховенството на закона. И е абсолютно неприемливо да се каже, че има определени хора, които са прекалено силни, прекалено могъщи, за да бъдат обект на наказателно преследване. Исках да го кажа, за да изразя възмущението си. Имам и въпрос. Въпросът ми е свързан с Обединеното кралство, вътрешни въпроси. Както знаете, по 36-ти протокол Обединеното кралство може да не участва в мерки е, вътрешно сътрудничество и е, сътрудничество в съдебната сфера. Исках да питам за съществуващите мерки. Има допълнителни, да, опитваме се да има сътрудничество по нови, но исках да попитам за съществуващите такива. Ако Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз, кои мерки биха създали най-големи проблеми и тези бариери, за които говорихте? Има ли други бариери, които да изникват? И има ли сфери, които ви безпокоят много? Благодаря. Господин Ньютон, Дан има думата. Извинявайте. Исках да отговоря на госпожа Макентайр. Един пример за лице, което е прекалено силно и не може да бъде разследвано е господин Берлускони, който се размина от е, много тежки обявинения към него. Възхищавах се от отличния английски акцент на колегата. Предполагам, че е белгиец, поне името му е белгийско. Много интересно. За данъчните обежища, ако можете и вие да ми кажете нещо. На второ място споменахте обогатяването. Ниски доходи, много имущество. Ами аристократите в Обединеното кралство, те имат красиви къщи, много имоти, но много ниски приходи. Вярно е, че всички те са ги придобили посредством незаконни действия, но след това са станали уважавани аристократи през поколенията. Едва ли ще искате да коментирате това, няма значение. А вие споменахте и у нези, които дърпат конците, кукловодите, някаква книга. А, има ли копия за нас? Пуснах в Google и тук пише, че Puppet Masters е филм в което извънземни идват на земята и контролират хората. Може би книгата ви не е толкова вълнуваща, но ако имате копия от тази книга, ще бъде много интересно да я видим. Благодаря. Grazie, la parola all'onorevole Iacolino. Господин Яколино. Sì, dei paradisi fiscali ne ha appena parlato Данъчните убежища, колегата Ньотън Дън ги спомена. Сега аз искам да питам за данките. Банковия съюз. Няма ли така по-лесно да се контролират средствата, за които говорим? Тоест, ако има банков съюз, и банково управление на общо ниво, то тогава това може да ни помогне да решим проблема, свързан с прането на пари. Вие преди малко казахте, че механизмите за реакция трябва да бъдат бързи, т.е. незабавно да има запор на средства или имущество което пък означава, че трябва да има и предварителни сигнали, трябва да има възможност за сътрудничество преди това между държавите членки. А не винаги има такова, защото няма доверие между държавите членки. А това доверие наистина трябва да бъде основният елемент при такъв тип връзки. След това спомена се Кадафи. Да си го припомним, тази фаза. Реакцията беше много силна. Не всички са Кадафи, но има някои реакции, които трябва да бъдат ясни. Още нещо. Директивата за борба с прането на пари. Разработва се такава. И в парламента се дебатира по въпроса. Обсъждаме и директивата за конфискацията. Това са много сходни инструменти, които се взаимодопълват. Те биха били много ефективни и ефикасни и а, при рециклирането. Говорихме за данъчни убежища, пак се връщам. Говорихте вече и за други въпроси. В Европа, без да изброявам, има държави, които а, са много мили а, и не искат, извинете, в кавички, не дават информация, т.е. не искат да предоставят информация на никого. Кои са те според вас? Благодаря. Не, аз пък искам да се цитират имена, ако не ви притеснява. Нали? Защо пък да не ни дадете и имена? Киркоп. Thank you very much, uh, Chairman. Благодаря. Като юрист, като човек, който защитава в съда, никога не съм бил прокурор и се радвам, бележките на колегите, свързани с това някои хора, колко са важни, не са ли важни, могъщи ли са, са много интересни от гледна точка на един адвокат. И господин Ньютон Дън трябва да внимава. Той отново направи нещо като мини съд на един поли... италиански политик. Не искам да се меса в вътрешните проблеми на една държава, в случая Италия, но един от проблемите, и това се отнася и за други европейски държави, е свързан с политическия характер на съдебната система и на прокуратурата, която прави, извършва политически поръчки. Това ме притеснява. Притесняваме и в Обединеното кралство, поне на теория защото кралската прокуратура би трябвало да е независима в Едното кралство и тя трябва да прецени дали има вероятност а, да се стигне до осъдителна присъда преди изобщо да започне делото. И това трябва да се прави без политически натиск от какъвто и да е тип. В други държави, например във Франция, там има една магистратура и там се питаме кой кого назначава. Всеки, който се назначава пряко от политици, всъщност е обект на политически натиск. Така че е, това, което трябва да се опитаме да постигнем и в САЩ също това е така, където голямата част от а, назначенията в прокуратурата са политически назначения. Та, трябва да разгледаме цялата тази система и това е важно и за работата на нашата комисия. Трябва да видим как а, може да се стигне до това в европейските държави да се приеме, че прокуратурата да не трябва да бъде политически орган. Ще кажете, невъзможно е, няма да стане в много държави, но според мен трябва да бъде. Това трябва да бъде целта ни тук. Защото има множество такива случаи. Споменахте Берлускони вие, но бил би се съгласил с мен, че там няма липса на политическо влияние в този случай или по тези дела в множествено число. И това се разбира от всички и се признава. Трябва да има атмосфера, в която да бъде възможно политиката да не се меси в прокуратурата. Госпожо председател, никой не е никога независим. Разбира се, тук имаме хора, които се изказват, Смятаме ги за независими, защото те са учени, професори и така нататък. Голямата част от учените, които познавам аз, по никакъв начин не са независими. Те си имат определено становище по различни въпроси. Техните становища са толкова силни, колкото и убежденията на един политик. Така че хайде да не поемаме по този път. Хубаво е да има аполитична прокуратура във всички държави членки и тогава ще можем да се справяме с всякакви видове е, престъпници, без да ни е страх, без да изпълняваме поръчки или услуги и това би било разрешение на този сложен проблем. Понякога се взимат решения по неправни и неиздържани причини. Благодаря. Grazie, onorevole Kirkop. Volevo rassicurarla. Исках да ви кажа нещо да ви гарантирам определени моменти. Сега, бил Нютън да не е съдил Берлускони. Има магистрати в моята страна, а, нямаше политически натиск, имаше факти за Берлускони. Бе осъден, има осъдителна присъда, по другите дела още обвиняем, така че също искам да ви успокоя. Всичките тези изслушвания тук в нашата комисия винаги са канили тежки експерти и от съдебна гледна точка, и от следствена гледна точка, които в своята дейност са показали, че са компетентни. Така че е, бих искал нашето внимание да се съсредоточи върху проблем, който тук трябва да разрешим. Тоест, сериозен проблем, свързан с ролята на банките и ролята която нашата комисия може да изиграе по пакета за конфискацията. Господин Тавареш и след това госпожа Вайлер. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да се върна на един въпрос, на един проблем всъщност световно равнище. Става въпрос за данъчните убежища. Да, те са съществен проблем и трябва, трябва да се борим за тяхното премахване. Но също така ми се струва, че има сериозни разлики в банковата и предприемаческата култура между Европа и Съединените щати, Европа и бързо развиващите се страни. И тези големи разлики водят до една сива финансова система, която успява да а, си присвои част от средствата. Има много авторитетни европейски банки в Европа, които се финансират от престъпни режими или от престъпни организации. Има също така и, как казвам, съществени разлики в банковата култура в различните части на света и това влияе сериозно на потоците на финансови средства. Въпросът не е достатъчно добре проучен, но потоците от финансови средства между Съединените щати и Европа на практика увеличават заплахите за европейските банки, защото е, американските банки имат тенденция да прехвърлят токсичните си активи към европейските банки банковата система на Европа по принцип се ползва с добра репутация, но въпреки това се сблъсква с много сериозни проблеми. Въпросът ми е как може Световната банка да ни помогне в ролята си на посредник между тези различни банкови култури в сътрудничеството ни с Съединените щати, за да има обмен на информация, И този обмен на информация даде възможност не само за отнемане на дадени активи, но и да позволи откриването на дадени практики за укриване на данъци или данъчни измами, извършвани от предприятията. Знаете, че има данъчни обежища, щата, щата Делауер в Съединените щати и Люксембург в Европа. И в момента, в който се, се допускат тези данъчни убежища тук, при нас, Съединените щати, как може да си позволим да критикуваме Индия или Китай, например? Няма как да ги критикуваме основателно, защото в Европа и Съединените щати също има данъчни убежища в Индия и Китай, които се развиват много бързо в момента, също има сиви зони. Но ако се опитаме да критикуваме за тях, те със сигурност ще ни отвърнат, ами вашите данъчни обежища. Така че трябва да имаме предвид този факт, за да избегнем евентуални проблеми за бъдеще. Другият ми въпрос е как Европейският съюз и Съединените щати могат да засилят а, своето сътрудничество. Споменахме програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма. Защо не сте предвидили подобна програма и относно финансирането на организираната престъпност? А другият ми въпрос е кой всъщност е нашият ответник в Съединените щати? Дали става въпрос за а, американската хазна, за трезора или не? И мисля, че е време да поискаме от Съединените щати програмата за проследяване финансирането на тероризма да обхване и организираната престъпност. Не веднъж съм посещавал Съединените щати, обещаха ни сътрудничество и е крайно време ние да поискаме а, това сътрудничество да се реализира. Госпожа Вайлер, благодаря ви, госпожо председател. След като изслушах колегите, бих искала да ви кажа следното. Нито една държава не е защитена от всякакви злоупотреби. дали е пословечно известна, но в моята страна също имаше скандали и също имаше опити за възпрепятстване на правосъдието в случаи свързани с економически престъпления. И пресата непрестанно публикува подобни скандали, подобни примери. Много интересно ми се стави политическото измерение, което въведохте. Вие сте първият, който говори за липсата на политическо доверие и сериозната прачка, която то представлява. Тогава се питаме защо имаме такива примери. Споменахме Кадафи, споменахме Белоскони, Да, но аз бих искала все пак да ви припомня, че капиталът, че активите на много важни, мощни личности намират начини и намират средства да опазят своите активи. Говорите за проблемите с новите демокрации и тяхната уязвимост. Въпросът ми е къде е независимостта, къде е авторитетът, къде е автономията на тези органи. В миналото винаги сме се сме твърдели, че всичко започва в Съединените щати, в Световната търговска организация. Всички договори, които са сключени след Втората столна война, са по инициатива и под а, ръководството на Съединените щати. Моят въпрос е как действително може да се подобри взаимното доверие? Какви всъщност са правилата? Казвате, че има два големи центъра, Китай и Съединените щати. Това ли са двата ръководни центъра, Това ли са решаващите актьори? Благодаря ви. Исках да ви попитам само дали знаете следния факт, че в моята страна тази сутрин излезе тази новина. Е имало банки, които са дали ипотеки за 4 милиона евро, извинете, не ипотеки, а заеми на представители на организирания свят без никакви документи, които да изискват. Баркли е дала различни заеми на мафиоти и когато е поискана информация за това как така сте дали вие 8-9 милиона евро на този човек за ипотека, за да си купи определена сграда, то тогава служителите са отговорили. Говорим за 20 годишни хора, които са поискали заем. Та служители се казали, те са дъщери, синове на богати хора и затова можем да им дадем заем, тъй като имат богати родители. Е, как става така? Защо всичко върви наобратно на изискванията? Ако имате един защитен свидетел, в Италия говорихме за защитени свидетели, които излизат пред съда, казват, този е мафиот. И когато това лице поиска 15-20 хиляди евро, за да може да започне работа, банката не му дава пари. Обаче, ако някой поиска пари, заем, ипотека, 20 годишен младеж, който е син на мафиот, му дават 8-9-800-900 милиона евро, без въобще му се изискат каквито и да е документи гаранция. Има само една хартийка, на която пише а, това лице, на това лице може да има доверие. Thank you very much for... Много ви благодаря за всички дадени въпроси. Предварително се извинявам, но ще трябва да си тръгна след около 15 минути, така че ще се опитам да стана максимално кратък. А всъщност съм холандец по происход. Няколко пъти се споменаха данъчните убежища и използването на данъчните убежища. Аз не съм специалист а, по данъчните въпроси и не мога да се спра на данъчните убежища. А относно книгата Puppet Masters, ако поводите, между другото ще се радвам да ви изпратя, ако ми дадете адреса си. В тази книга ние обясняваме коя е юрисдикцията, която дава възможност на корпоративни структури да съществуват, са по-корпоративни структури, които се използват за, за корупционни практики. И се оказва, че всъщност юрисдикцията, под която попадат тези, тези корпоративни структури, преди всичко е Съединените щати. Добавихме и друго изследване с около 1000 тръстови компании, които предоставят услуги. всъщност симулирахме искания на съвети, за да видим какво ще ни препоръчат тези компании. Като целта не беше толкова да видим какви ще бъдат съветите им, колкото да проверим дали ще ни поискат някаква информация за самоличността ни. И това получване пак показва, че най-слабо е изискването за предоставяне информация в Съединените щати. Тук се връщаме на, на въпроса на господин Тавариш прекрасно ще бъде, ако има равнопоставен, равнопоставен обмен на информация, но за да може да има обмен на информация, на първо място трябва тази информация да бъде налична. А липсата на информации за за добросъвестният собственик не значи, че всъщност факта, че, американски, че американските юрисдикции отказват да ги предоставят, не значи, че те го правят а, умишлено, а просто защото те не разполагат с тази информация и законно те не са длъжни да разполагат с подобна информация. Така че на първо място ще трябва да се предвиди правило, свързано с а, а, собственост или с реалната, с основяването на реалният собственик. органът за финансов надзор публикува отлично изследване относно правилата за установяване на лицата реални собственици. И в това изискване се изразяват много сериозни притеснения, особено ако се използват типичен бюрократичен език на традиционният регулатор. Наистина изследването е изключително интересно и много се радвам, че регулаторът в Обединеното кралство изготви и публикува този доклад. на въпроса за госпожа Макентайер и моят коментар, е, че някои лица са прекалено могъщи, за да бъдат преследвани наказателно. Не го казвам като нещо положително, казвам го просто защото е действителност. В някои държави членки, евентуално съдебно преследване на бившият президент ще предизвика такива повсеместни реакции, че просто е невъзможно. Това ще доведе до размерици в страната, които ще бъдат с много сериозни последствия. Така че не осъждам тази практика. Казвам просто, че такова нещо съществува и че в а, най- а, ми, ми, минималното изискване трябва да бъде преследване на активите на въпросното лице. А, що се отнася до самите активи, За момента имаме много слаби резултати. Предполага се, че между 20 и 40 милиарда евро се губят, долари знаете се губят годишно заради корупционни практики. Опитахме се да установим международни практики за трансгранично възстановяване на активи. И а, максимум, който намерихме е 5, миля, 5 милиона, а 5 милиона от 20 от 40 милиарда годишно, виждате, че има много голямо поле за развитие в този случай. На въпроса дали можем като Световна банка да се намесим в отношенията и в сътрудничеството между Европейския съюз и Съединените щати. Няма как да се намесваме в конкретни случаи. Това, което можем и това, което правим с публикации като Puppet Masters, например, е да набираме информация и да я предоставяме. Пак се връщам на въпроса за офшорните убежища. Когато проведохме това получване на пазара, се оказа, че държавите, които традиционно се смятат за данъчни обежища, поне поискаха някаква информация за установяване на символичността на о, ползващия се от правото на ползване. Не знам, може би нашето проучване не беше достатъчно изчерпателно. Нашето проучване на принципа на тайния клиент. Но това бяха резултатите и на първо място излезе САЩ. Наскоро един от авторите на Puppet Master публикува проучване на, на същият принцип сред 2800 компании, предоставящи услуги по света и като цяло стигна до същите резултати. Като цяло, търсовите компании, предоставящи услуги де-факто се подлагат на по-високи изисквания в държавите, които традиционно се смятат за данъчни убежища, отколкото в, в други държави. Така че трябва наистина да внимаваме с тези обичайни определения като данъчни убежища. На въпросът ви свързан с недоверието, действително това е едно много интересно философско понятие, с което се сблъскваме ежедневно. Много често има недоверие от страна на правителствата, които наскоро са дошли на власт. Те смятат, че световните финансови центрове на практика участват в а, коруп, корупционните практики тъй като техните банки са използвани за целите на корупцията, те трябва да се били наясно. И те се питат, ако до момента финансовите центрове и банките са били съгласни да играят играта на а, корумпираните доскоро, корумпираните скоро режим, защо изведнъж си променили мнението и са решили да подпомагат новия политически режим? А, Задава се и въпроса как, какво ще се случи с информацията, която предоставяме. Това е въпрос, който си задават другата страна, финансовите центрове. Дали тя ще се използва за разследванията или ще се озове на първа страница на вестниците на следващия ден. Това са много прости механизми на защита и на недоверие и затова ние се опитваме да играем ролята на посредници, да съберем на едно място представителите на държавните служби на съответната държава и представители на банките и финансовите центрове и да им помогнем по някакъв начин стигнат до някакво споразумение. Зададохте въпроса къде е седалището ни и всъщност кои сме ние. Да, седащето ни е в а, Съединените щати, но не, ние не сме американци. Както ще видите от нашата книга Puppet Masters, ни критикуваме много остро а, Съединените щати като цяло, въпреки че при тях има и положителни развития. Така, например, те работят много активно за мерките относно идентифициране на правото на ползване и трябва да ги похвалим за това. Също така в момента се води много активна борба в Конгреса относно правото на ползване. Така че Американския конгрес си дава ясна сметка за проблема и се опитва да се справи с него. Но все пак държа да уточня, че не сме част по никакъв начин от правителството на Съединените щати. Имаше и въпрос относно банковият съюз и с какво той може да допринесе. Според мен трябва да се постигне някакво съгласие на световно равнище, не само на европейско. Разбира се, прекрасно е да се започне от Европа, но е важно да има стратегия на световно равнище, защото иначе средствата лесно могат да бъдат открити някъде другаде. Става въпрос отново за въпроса за правото на ползване, да се установи самоличността на ползващият се от правото на ползване, да се установят конкретните самоличности на лицата и да има реална надзорна система за а, несъответствието между ниската високите декларирани доходи и големите средства, които, се, които имат същото това лице в банковата си сметка. И мисля, че с това ще приключа. Много ви благодаря за вниманието и за поканата. Е, благодаря за отговорите. Много ви моля да оставите изказването си на секретарията или ако имате нещо друго, което ви дойде на ума, някой друг отговор, моля изпратете е, на нашия секретарият. Колеги, преди е, да се разпуснем за обяд, искам да кажа нещо за дискусията ни с директор Ман Сервизи. Различни апели бяха изказани. Тази дискусия най-вероятно ще протече на заседанието на координаторите. Но тъй като има стратегическо значение това, което ще обсъдим, и, то, и големия риск, който съществува, споменава господин Манов в сервизи, за това как ще изглежда директивата за конфискациите, много ви, ви моля да мислите за някакви полезни действия. Какво полезно можем да предприемем заедно като комисия, за да го подпомогнем? Защото комисията Крим, която е дъщеря на комисията Либе, сега явно е доста по-решима е, по тези аспекти, тъй като това е изключително важен аспект, централен аспект на работата ни. Много ви моля да помислите по въпроса, да не го забравяме. Вероник. Може ли да включим тази точка в дневния ред на заседанието на координаторите след обед? и просто да предвижи малко повече време, защото иначе няма да ни стигне. Точно така, да. Изключително важен въпрос. Много внимание трябва да отделим и много решимо. Госпожа Джанако. Една ще превели. Е, Предлагам ви да предпредем една конференция тук в Брюксел и да поканим министрите на правосъдието на държавите членки. Тоест да установим пряка връзка по този начин с а, Министерствата на правосъдието. Смятам, че това е една добра идея. И съгласна съм. Съгласна съм. Отлична идея. На заседанието на координаторите ще поговорим по въпроса, ще обсъдим вашето предложение. Още нещо ще кажа. Господин Мансервизи каза, че е прерогатив на съвета на държавите членки, но в крайна сметка ние идваме от тези държави членки, ние сме част от тях, така че когато бе създадена нашата комисия, много колеги питаха аз, вие, дали сме съгласни да говорим пред държавите членки, да правим пресконференции в държавите членки, за да може хората да научат, пък и правителствата да научат. Политиците в държавите членки. Аз казах, няма проблем. Нашата комисия е готова, имайки предвид работата, която сме поели. Но нещата до там не се развиха. Миналия месец бях в Германия, в Кьолн. Участвах в една среща, където имаше много хора. 700 души. Не само магистрати или следователи. Най-вече гражданско общество бе представено там. Отворен дебат с гражданското общество, пак казвам. Много хора, които искаха да разберат какво се случва, искаха да разберат. И така разбрахме, че има голямо забавяне в държавите членки и то се дължи най-вече на властите. Не защото няма желание или никой не, не се интересува. Има политическа воля от една страна, обаче да не се занимават с тези аспекти. Има политическа воля да не се работи по тези теми. Така че ние сме тези в този момент, хората, които трябва решимо да покажем на съвета, че парламентът вече не играе пасивна роля, а че парламентът може да каже своята тежка дума. И то определяща дума. Ще говорим на заседанието на координаторите. Започваме в, в, в, 3, в 3 часа и в 5 и половина заседание на координаторите. Приятен обяд!